Uh, Добър ден, добре дошли. Предстои ни е, напрегната работа. Желая на всички всичко най-хубаво. Точки 10, 11 и 12 от нашия дневен ред ще разгледаме в началото на нашето заседание. Ако няма възражение, да смятаме, че дневният ред е одобрен. Сега, съобщения на председателя. Като се има предвид натовареността ни към края на законодателният мандат, решихме сроковете за изменения на предложенията на комисията да бъдат разпределени в различни файлове. Няма да има проекто становище на комисията по тези досиета – Измененията ще бъдат включени в становище от мое име като председател. Следният график предвиждаме за бенчмарковете за ниско въглеродни емисии. Срокът е 9 октомври, 11 часа. Гласуването в комисия ще бъде на 20 ноември. По цифровата програма е, срокът за изменения в МВ е 9 октомври в 11 часа. Гласуването в МВ ще бъде на 8 ноември. По отношение на конференцията на посланиците, знаете, че всяка година се провежда подобна конференция в парламента. Тази година тя ще се проведе на 4 септември след обед и една от трите теми ще бъде про измененията в климата. Проектопрограмата вече е раздадена и призовавам всички да участват. На 12 ноември ще проведем извънредно заседание в Страсбург от 7 до 9 вечерта, за да гласуваме по някои неотложни доклади и становища. Проекто програмата ще бъде раздадена своевременно. Днес имаме 13 езика в превод. Както обикновено, всички документи са на разположение онлайн и заседанието ще бъде предавано по интернет. До 10 юли заседанието на координаторите взе решения, които ако няма възражение с тях, може да се сметаме за приети. Получили сте също така и протоколите до заседанията 25 и 26 април, 16-17 май и 7 юни. И ако няма възражение до края на настоящото заседание, ще смятаме, че тези протоколи са одобрени. И така, както вече се споразумехме, ще започнем днес с разглеждане на точка 10 от, проекта, от нашия дневен ред. Докладчик за становището е госпожа Мелен. Ще бъде заместена госпожа Трасиновски. Темата е защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа. Господин Синовски, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да извиня госпожа Мелен, която ме помоли да представя този доклад по семейни причини. Тя не може да присъства и ме помоли да я извиня пред вас. Този трети текст, гласуван от комисията, съгласно се състои от 10, става до 10 канцерогенни вещества, представени от различните вещества по време на а, а, обсъждането на първия доклад. комисия по становищата. По този начин беше взето предвид сложното равновесие между необходимата и дължимата на работниците защита, капацитета на дружествата за обучение на техните служители и за спазване на стандартите които са сложни и скъпи, особено за малките и средни предприятия. И в крайна сметка бюджетния капацитет на различни национални и социални системи за защита на изложените на риск работници. Що се отнася до различните вещества, изглежда, че е налице висока степен на съгласуваност на вече прилаганите норми в различни европейски държави и че всяка държава трябва да адаптира съществуващото законодателство за не повече от едно или две вещества. Ето затова хармонизирането на нормите за допустимите емисии за вдишване и които проникват през кожата. Поради това докладчика представя доклад, който не се предлагат изменения на предложението на комисията. Надявам се, че ще работим плодотворно по него. Благодаря. Сега ще дам думата на докладците в сянка. Благодаря, е, госпожо председател. Е, ще бъда съвсем кратък. Опитвам се е, да допринеса за усъвършенството на този доклад. В Каталония, в източна Испания, работим с европейски фондове вече три десетилетия, за да опитаме да обезвредим промишлените райони, засегнати от тежки метали. Надяваме се, че ще успеем да приключим работата до пролетта, до година. И, затова е особено важно от е, гледна точка на защита на околната среда, да кажа, че с е, удовлетворение може да кажем, че докладът на нашата група бе одобрен от е, комисиите по социалните въпроси и по заетостта през април. Много важно също така е да се разгледа въпроса за защита на работниците срещу рискове от е, излагане на карцерогенни вещества. С помощта на учените също анализирахме и някои психиатрични заболявания, свързани с тези рискове. 6 милиона евро бяха отделени за тази работа. Научно-изследователската работа трябва да продължи, за да може да се подобри защитата на европейските работници във всички области. Това ще има ключово значение за милиони европейци. Това са моите уводни забележки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря от името на социалистите. Госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Европейската агенция за сигурност на условията на, в условията на труд отбелязва висок процент смъртни случаи Става дума за щети в размер на 100 милиона евро. Нашите предложения целят е, създаване на по-висока защита на работниците от рискове. Трябва да бъдат подкрепени тези предложения, тъй като безопасните условия на труд са много важни за тези, които работят с канцерогени и мутагени е, е, има ограничителни условия за референтните стойности на определени канцерогенни съединения. Това ще подобри условията на труд на тези работници. В резултат на това ще може да бъдат избегнати увреждащи лечения и поява на онкологични заболявания. А, ако разгледаме промените в приложението към директивата 2004 под 67, бих предложил няколко технически изменения. Необходимо е да се направят някои малки промени. Най-важното от тях е изменение е свързано с съдържанието на метали и неорганични съединения. Имаме е, определени стойности за допустимите излагане, е, които трябва да се коригират. Също така и срокът за кадмия и неорганични съединения е сравнително кратък. Той трябва да бъде поне 10 години. Тези изменения ще внесат по-голяма е, яснота при тълкуване на документа. От Алде има ли някой, който да говори по този въпрос? Тъй като не виждам други докладчици в сянка, има ли някой друг, който иска думата по тази тема? Ако няма, О, ще дам пак думата на госпожа Трашински. Господин Хейден, от комисията имате думата. Благодаря. Е, е, внимателно съм следил дискусията по този въпрос. Знаете, че нашата комисията и особено госпожа Тайсен е много активна, когато става дума за канцерогени и предотвратяване на онкологични заболявания. Винаги, когато е възможно те да бъдат избегнати, трябва да се вземат мерки. Тези предложения са разработени в тясно сътрудничество с социалните партньори. С интерес ще проследим измененията, които вашата комисия предлага. Включително и измененията във връзка с кадмия – Виждаме, че дискусията по тези въпроси е конструктивна. Беше споменат Европейският стълб на социалните права. През ноември миналата година в Копенхаген бе прият той за здравословна и безопасна работна среда. и съдържа изисквания той. Ще очакваме оповестяването на доклада и тогава ще реагираме. Бе, подготвил по-дълго изказване, но поради ограниченията във времето няма да го представям тук. Е, докладът за оценката на въздействие е 168 страници. Там е, се обсъждат е, и резултатите от излагането на по-низки стойности от е, граничните, които са прияти. Обеден, убедени сме, че предложението, така както е формулирано днес, с подкрепата на социалните партньори и е, възоснова на, на изследванията на Европейската агенция по химическите вещества, ще бъде основа за плодотворно дискусия. С интерес очакваме да чуем вашето мнение. Благодаря ви. А сега госпожа Трушински отново има думата. Имате ли да добавите нещо? Не, госпожо председател. Искам само да кажа, че ще изпратя всички бележки на колегите на госпожа Мелен. 5 септември 11 часа е срокът за изменения, а ще гласуваме на 1 октомври. Now item 11 on our agenda. 11 uh, точка от дневния ред. Всъщност 11 и 12 разглеждане заедно. Решение за сключване на споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз is... the uh, По това досие работи също така госпожа Мелен. И имаме проекто становище. Ще дам пак думата на госпожа Тешински. Благодаря, госпожа председател. Споразумението между Европейския съюз и Япония е най-голямото търговско споразумение, изключено от Европейския съюз. Ще се създаде а, а, значи, едно зона за свободна търговия, която ще обхваща около една трета от световния търговски стокообмен. Това споразумение ще даде Номер 2.1. Е Той не е споменат. Ние водихме определени дела, загуби ги някои от тях Япония и ние също някои загубихме. Обаче тук въпросът не се споменава. И според мен това е пропусната възможност. Генерална дирекция а, Трейд а, смята като че ли екологичните изисквания за бариери пред търговията е нещо, което трябва да се спомене, но не да се вземе предвид. Искаме по-задължителни изисквания за устойчиво развитие. И ако това не е направено, ние, зелените, не може да подкрепим това споразумение. Благодаря, господин Екат. господин Аманджин. Госпожо председател, благодаря. Връщаме се щастливи, починали, отпуснати след лятото, но споразумението ни кара да си развалим настроението. Както колегата го каза, смятате ли, че е нормално при на демокрация, нормално функционираща демокрация, парламентът, Европейският парламент да бъде заобиколен. Заобикален по този начин е нещо, което е нарушение на принципите на демокрацията. Както на 17 юли президент, председател на комисията е, Юнкер подписа договор с Доналд, и Доналд, заедно с Доналд Тъск, без каквото и да е позоваване на Европейският парламент, без да бъде консултирани. Не може да продължава така. Също се отнася и за тафта, също се отнася и за сета. И така е, продължава. Европейските институции като че ли продължават все повече да действат по този начин. Е, е, според неправителствените организации, това е най-вредното за климата споразумение, което някога е подписвано без да се има предвид политиката на Европейския съюз. Значи тук става дума за една пълно раздвоение, скизофренично раздвоение. Искаме да бъдем най-добрите ученици, ако мога така да кажа, по отношение на спазване на подписаните протоколи за предотвратяване на измененията в климата. От друга страна имаме търговска политика, имаме споразумение за свободна търговия и сляпо подчинение на търговската политика, която флагрантно противоречи на сключените споразумения срещу климатичните изменения. Това споразумение изцяло пренебрегва принцип на предохранителност, не предвижда никакви задължителни санкции по отношение на устойчивото развитие и, и в ник не взима предвид договора, на който непрекъснато се позоваваме. Искам да привлека вниманието и обърна внимание по един въпрос. Нещо, което е абсолютно пренебрегвано. Става дума за риболова. Всички знаем какво прави Япония. Става, става дума за кито, китобойството и предвиждаме сега да подпишем едно търговско споразумение, без изобщо да бъде повдигнат въпроса за това, което прави Япония при лова на китове. И за това ние ще се противопоставим на това споразумение. Смятаме, че не е, е демократична, демократична практика, правилна демократична практика да бъде поставен пред альтернативата Европейския парламент да каже само да или не. Ние сме склонни да кажем не, защото днес при такива методи на сключване на споразумение на свободна търговия а, а, се, а, е, от тях е уязвима цялата наша европейска политика. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Пачела. Благодаря, благодаря, госпожа председател. в е, комисията АФЕТ, е, е, докладчик за стратегическото партньорство, за укрепване на нашето стратегическо партньорство, искам да повдигна някои въпроси, които не са включени в споразумението или пък не са третирани правилно. Не, няма сигурно, че споразумението ще създаде нови работни места – но нашите, нашият износ е свързан с около 14 000 работни места. И по този начин смятаме, че ще има ускоряване на растежа. Второ, регулаторното сътрудничество между нас и Япония ще ни даде възможност да работим по-тясно сътрудничество в разработването на международни стандарти, там където регулаторните документи се различават споразумение ще даде възможност да се, а, се заемем с въпросите, които, именно които повдига вашето становище, за да подобрим а, нормите в нашите економики. Наред това, становището е доста абстрактно по отношение на данните и статистиката, на която се опира – Казва се, че Япония е най-големия вносител на дървесина в света. Но по-големи са е, и в Еврейския съюз, и Китай, и Съединените щати. Мисля, че становище трябва да борави с факти, не с предположения там, където става дума за политическото и секторно сътрудничество, включително регионалните и глобални предизвикателства, включително екологически проблеми, като промените в климата, управлението на кризи и други подобни. Там има постановки, които биха подхранили протекционизма, нещо, което би било вредно и за двете страни. Надявам се, че ще може да приемем становище, което подкрепя предложението на съвета, включително и сключването на споразумение за свободна търговия между Япония и Европейския съюз. Има ли някой друг, който иска думата по тази тема? Ако няма, ще дам думата на комисията. Господин Чирово? Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми дами и господа депутати. Благодаря за забележките и мненията. Бих искал да отговоря на някой от тях. Особено тези, които бяха адресирани към комисията. Ще започна с проблема за демократичният дефицитът на демокрация. Като част от преговорният екип, ние участвахме пълноценно в преговорите и сме представители пред парламента споразуменията, до които стигна. в а, нашата работа трябваше да отговорим на изискването на Европейския парламент във връзка с а, ICS. преговаряхме им точно така, както парламентът искаше от нас да преговаряме. Да, беше решено да се възползваме от предимството, което едно споразумение ще ни дава. А, но когато а, а, стигнахме до споразумение за защита на инвестициите, прибегнахме до процедурите, които бяха предвидени. Това няма да е единственото споразумение, е, при което се прилага тази процедура. Така както бе договорено, сега представяме споразумението съгласно изискването на договора. Представяме го за одобрение. И нещо също, което смятаме за особено важно, елементът на прозрачност. Ние не го представяме това споразумение така неочаквано и изненадващо. Споразумението бе обсъждано с парламента чрез групата за мониторинг и на други заседания. Най-малко 30 пъти в хода на преговорите бяха обсъждани клаузите на споразумението. Те бяха качени онлайн. И имаше консултации с представители на гражданското общество което осигурява определено ниво на прозрачност на преговорите. Така сме работили в миналото, за да може нашата работа по търговските преговори да бъде колкото може по-прозрачна. Консултирали сме се с заинтересованите страни, срещи с представители на гражданското общество под председателството на комисар Малстром – или на водещите преговарящи, което даде възможност на всички заинтересовани страни, неправителствени организации и други да изразят своите мнения. С представители на парламента сме провеждали срещи всеки ежемесечно или веднъж на два месеца. И споразумението сключва редица елементи, които бяха предложени от депутати от политически групи. Това е най-общо казано това, което мога да кажа във връзка с подготовка на споразумението. По време на преговорите, на всеки кръг от преговорите, резултатите бяха оповестявани, достъпни за всички. Текстовете, до които се стигна, също бяха публику... публикувани. Споразумението отразява подходът на Европейския съюз по отношение на устойчивото развитие – съответната глава включва елементи, които са в съответствие с ключовите международни инструменти по отношение на труда, условията на труд, устойчивото използване на природните ресурси, по-висока социална отговорност а също така и процедури за консултации с независими експерти и прилагане на клаузите на доклада. Това е механизъм, който се основава на участието на гражданското общество на всички равнища. А също така и предвиждаше и участието на Международната организация на труда на МОД. А това е в съответствие с полученият от нас мандат и насоките за преговори, които получихме от страните членки. Значи, договорили сме една доста всеобхватна, доста широка глава по този въпрос. Така по отношение на незаконното добив, Неодавна Япония прие нови, нови законодателни актове във връзка с незаконния дърводобив. Внимателно следим прилагането на тези законови изисквания. И специално главата, която се отнася до незаконния дърводобив и търговията с дървесина. Там а, изискванията не са по-меки, отколкото ги са в други споразумения. Разбира се, регламента за дървесината, търговия с дървесина в Европейския съюз ще продължи да се действа и а, ще трябва цялостно а, проверка а, да бъде провеждана от европейските страни, винаги когато става дума за търговия с дървесина. Ще работим във все по-тясно сътрудничество с Япония по тези въпроси и в бъдеще. Сега, във връзка с това, което бе казано is going. So, uh, uh, I, and uh, if, if we also go the way, uh, look at the way the Japanese industry is also Е, Япония върви към е, така, използване на все по-чисти е, продукти. Продукти, които са щадещи за околната среда и все по-безопасни. Така че факта, че отваряме нашия пазар за японските автомобили, трябва да се разглежда в светлината на това, че до голяма степен, много голяма част от японските коли се, се произвеждат в Европа, в, в, в Европейския съюз. Става дума за от 3 милиона японски автомобили, 2 милиона и половина вече се произвеждат в Европейския съюз. Така че увеличаването на вносът не се отнася до някакви конкретни видове автомобили. А, но безспорно това ще бъдат по-чисти автомобили по отношение на емисиите. А сега по отношението на а, а, китоловството – ние имаме значи, много ясно изразена позиция по отношение на всички а, китообразни а, и а, техния лов. Ние сме под, подкрепяме глобален мораториум и сме го подкрепили на всички срещи. Когато става дума за лова на китове и кито, китообразни с търговска цел, трябва да се каже, че това в никакъв случай не е част от това споразумение, тъй като то не е търговски, само по себе си търг... обект на договор за търговия. толкова по този въпрос но това в никакъв случай не противоречи на нашите усилия на всички международни форуми за решаване на този проблем и ще продължим да го правим. И още нещо много важно. Принципът, предохранителният принцип. Не е верно, че той не е споменат в споразумението. Споменава се в 16 е, ти член, 9 точка от него. И разбира се, то е част от е, нашето основно, първично законодателство. Този принцип е, в никакъв случай не е неглижиран в това споразумение, такво напротив. Когато става дума за измененията, които се предвиждат в споразумението, той е взет предвид. Този принцип е, е, има централно значение в нашата законодателна система и той е, се признава и от правилата на СТО, които, е, разбира се, е, ще продължат да въжат, защото споразумението няма в никакъв случай да по един или друг начин да отмени действието на правилата и изискването на СТО. А, това са основните пунктове, по които исках да се изкажа. Председателката, благодаря. Повежда Пекински, искате ли да а, кажете? Не, ще предавам всичко, което чухме до тук на госпожа Мелен и благодаря за дискусията по този доклад. Председателката, благодаря. Срокът за изменение е 5 септември на 10-18 октомври ще гласуваме. С това приключваме по тази точка от дневния ред. А сега се връщаме на пета точка. Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда. First of all, of course, I welcome the intention of the Commission to stream... първо искам да благодаря на комисията за това, че постави в центъра задължението за докладване, предвид специфичните регламенти в областта на околната среда. Вероятно знаете, че законодателното предложение идва от план за действие за задължение за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда. Предложението на комисията допълва наскоро прието решение по процедурни права, правила във връзка с задължението за докладване. Разбира се, че аз подкрепям целта за засилване на прозрачността, бъдещите оценки да се основават на факти, да се намали административното бреме за държавите членки и за комисията – въпреки е, това, аз е, съм направила някои предложения, за да се промени законодателното предложение, да има по-малко административни задължения и да се е, намали административното бреме. Освен това, едно подобрено законодателно предложение ще намали е, разходите за заинтересованите страни, включително и е, за обществеността. И е, Например, има много изменения във връзка с определенията на различни понятия в основната част от предложението. И целта е да има по-добра последователност в текста и по-голяма яснота. Освен това, Опитвам се да засиля ролята на съзаконодателите, включително ролята на Европейския парламент, да изясня ролята на Европейската агенция за околна среда е, при е, задължението за докладване при мониторинга. Е, по директива 35 5 във връзка с, с предотвратяване на вредите върху околната среда. Е, необходими са по-подробни критерии, е, за да се има предвид как да се класифицират е, рисковете с околната среда при законодателния акт. По отношение на директивата 63 ние въвеждаме задължение не само да се публикува, но и да се актуализира редовно обща за Съюза преглед въз основа на данните, предоставени от държавите членки по регламент 166 във връзка с европейски регламент се е, предлагат изисквания за държавите членки, за да може комисията да предоставя данни по регламент 995 по задълженията да се предвиди възможност за парламента да направи преглед на докладите и евентуалното законодателно предложение на комисията преди е, намаляване на срока от 6 до 5 години и накрая се предлагат изменения във връзка с разпоредби за процедурата по регулиране е, по основни актове. Според мен съответните разпоредби в предложението трябва да бъдат в съответствие с договор от Лисабон. Ето защо е, предлагам делегирани актове по определени членове. Мисля, че е, по този начин ще се въведе по-голяма яснота и ще се засили ролята на парламента като съзаконодателен и накрая в духа на договор от Лисабон е, използването на делегирани актове трябва да се отнася и за докладването на данни. Това е кратко представене на нещо, което е, е доста техническо законодателно предложение, но е, е, въпреки това разчитам на вас за неговото подобряване. Първия, който иска да вземе думата е господин Паулучи. Господин Паулучи. Микрофон за оратора. Благодаря. Благодаря за е, цялата тази работа, госпожо. Е, вие сте работила много задълбочено, по много подробности. Искаме да ви уверим, че както вие, така и ние искаме данните, които се предоставят от държавните членки, да се използват е, възможно най-добре. Именно в този дух искаме да направим някои предложения за изменения. Председателката, благодаря. Е, господин Мартинес има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че това е първото ми заседание във вашата комисия след вакансията. За мен е удоволствие да участвам. Е, както вие казахте, първо искам да ви благодаря за работата, която сте свършила. Високо я оценявам. Вероятно знаете, че нашата група винаги е за намаляване на регламентите, които трябва да спазват предприятията. Това е свързано е, е, с, с печалбите, да наймат по-малко хора. Това се, така се подобрява економиката и от наше име. Но разбира се, повече пари, които комисията и европейските европейските институции ще похарчат, докато анализират тези данни. Те могат да разходят парите, вършики нещо друго. Така че винаги трябва да имаме предвид и натиска на времето върху европейските институции. Това време може да се разходи за нещо друго. Аз приветствам доклада и искам да се спра на някои неща, по които ние се безпокоим. Първо, ние не сме съгласни с, с логиката, според която е, свръх регулирането във връзка с, агент, с регламент 166-2006 и 63. Може би е необходимо, но трябва да разберем защо се въвежда това преди да го подкрепим. И на второ място аз оцених това, което вие казахте, че това, което се прави е в духа на договор от Лисабон. Отново ние не разбираме защо по член 18.8 за делегирани актове е включен в доклада. Има някои неща, които можем да подкрепим, но ние не разбираме изцяло какво стои зад доклада. Искаме допълнително обяснение преди да вземем решение. Но отново приветстваме доклада, смятаме, че той е необходим и изцяло подкрепяме мотивите за доклада. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Рис има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз трябваше да летя и е, ще говоря от името на Фредерик Федерле, който е докладчик в Сянката. Фредерик подкрепя предложението на комисията, по силата на която се намаляват разходите за економическите субекти, увеличават се печалбите, да има по-ефективен процес по набиране на данни, като в по-голяма степен се използват електронни средства за по-качествено набиране и анализиране на данните. Ние изцяло подкрепяме целта за по-прозрачен достъп, за ясна информация за околната среда, за различни партньори, включително и за публиката и намерението да има по-добра последователност в текста, като се упрости той. Тоест, предложението да стане по-ясно. Ние като цяло е, подкрепяме предложенията за изменения на докладчика за засилване на ролите на с законодателите, да се изясни ролята на Европейската агенция за околната среда, при е, отчитане и при мониторинг. Е, ние като група смятаме, че това е важна част от законодателния процес. Важно е как се прилага европейското законодателство, доколко отговаря на целите си, е, да има и ценни източници на информация за гражданите, например за качеството на въздуха в Европейския съюз. Е, тук се, имаме централизиране на правилата за отчитност, намалява бремето за околната среда, за държавите членки. Има по-голяма прозрачност. Трябва да имаме информация доколко европейското законодателство отговаря на целите си. Фредерик е, ви приветства за работата, госпожо председател, и очаква сътрудничество с вас. Следващи изказващ се госпожа Кола. Господин Кула, благодаря, госпожо председател. Гражданите имат право да знаят какво е качеството на въздуха, който дишат, водата, която пият и прочие. Т.е. трябва да има налична усъвременена информация за състоянието на околната среда в Европейския съюз и ролята на Европейската агенция за околната среда. Е, Европейската комисия трябва да заличи някои задължения за отчетне, когато се говори за прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Ние приветстваме доклада ви. Ще е, подчертая е, важен принос от страна на парламента, които вие предлагате. Говорим за технически изменения по е, процеса, предложен от Европейската комисия. В текста е, се говори за ролята на Агенцията за околната среда и ролята на законодателите, за да може Европейския парламент да може е, да преразглежда законодателството своевременно, е, ще направя изменения. Благодаря ви за работата. Yes, thank you very much, Mr. Uh, now, uh, be, uh, someone else would like to take... Някой друг, някой друг иска ли да вземе думата по тази точка? Не виждам. Не виждам желаящи. Господин Ек, Искате ли да вземете думата? Please. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Извинете, току-що идвам. И не знам за какво говорим. Момент. Момент. Момент. Е, председателката на точка 5 сме господин Ек. Вярно е, че вие сте докладчик в сянка по задълженията за докладване в рамките на политиката. Но ако нямате какво да добавите, няма проблем. По седма точка ли сме, пита господин Ек? Не, по пета точка, казва председателя. Нямам какво да кажа, казва господин Ек. Председателката, благодаря ви. Давам думата на господин Чубан от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Е, добър ден е, както на вас, така и на членовете на Комисията по околна среда. Комисията ви е много благодарна за това, че се съгласихте е, да поемете доклада по това важно законодателно предложение – е, внимателно изслушахме представенето на доклада, реакциите на докладчиците. Искаме само да напомним на парламентарната комисия някои общи принципи, които са вдъхновили комисията, когато е разработила това предложение. Смятаме, че някои от тези принципи и цели са отговор на някои от изразените безпокойства. Една от основните ни цели беше да засилим прозрачността и отчетността на национално ниво по въпроси свързани с околната среда. Те са толкова важни за всеки гражданин, не само за европейските институции, но и за националните правителства. Много е важно информацията за състоянието на околната среда да стана достояние и на гражданите. Да не се докладва за тях само на Европейската комисия или на политически институции на европейско ниво. По този начин ние смятаме, че се засилва отчетността и на национално ниво. По този начин обществеността може да проследи е, всички изводи, които е, извличаме от тази информация. Втория общ принцип, който вдъхнови работата ни, е да има доказателства, е, когато политиците работят. Както току-що каза един от докладчиците в Сянка, Искам да уверя както него, така и всеки депутат, член на тази комисия, че е, е, с нашето предложение целим да е, облегчим е, административното задължение по докладване. При всяко законодателно предложение ние придирчиво искаме да се уверим, че модернизираме докладването. Ние не искаме е, е, искаме комисията, парламента и съвета да получат информация, е, по силата на която да стане ясно доколко държавите членки е, спазват задълженията, предвидени по европейското право. По намаляването на административното бреме, което вече споменах, това беше друга наша основна цел – Използвайки е, съвременната технология, тази цел върви ръка за ръка с намаляването на административното бреме. Време е и чрез други инструменти през последните години в областта на околната среда ние искахме е, да е, използваме максимално съвременната технология, сателитите, информационни технологии, за да Имаме възможност, именно това е в центъра на настоящето законодателно предложение, поне според нас, да помогнем на всеки да има общ поглед, по-широка картина за състоянието на околната среда. В е, всяко законодателно предложение това да става по-ясно. Понякога се удавяме в подробности от различни законодателни предложения, данни, подробности и губим общата картина. Е, дървото крие гората. И за това искаме да насърчим е, тази комисия да е, спазва принципа, който госпожо докладчик вие вече сте посочила в доклада ви. Благодарим ви за това, че е, се придържате към различните предложения на комисията. Вие говорихте за връзката с договор от Лисабон. Искам да уверя докладчика Всянка, който повдигна този въпрос, че предложението е, беше съобразено с договор от Лисабон и е, е, смятаме, че в е, доклада тази връзка се изтъква. Фактът е, че е, по предложението, направено преди години, Европейската комисия искаше да гарантира лисабонизирането на значителна част от законодателството. Това още не е изцяло подкрепено от всички законодатели, но нуждите на практическия живот показват, че не можем да чакаме това да стане. И за това, с това законодателно предложение ние се опитахме да въведем правила и решения, които са а, в духа на а, основните предложения по лисабонизацията. И за бъдеще ще продължим да внимаваме за това да няма отклонения от това и от е, предложението Омнибус за лисабонизация. И накрая, госпожо председател, искам да ви благодаря за допълнителните изменения, които включихте в доклада ви по директивата е, е, за пасивите в околната среда. Това е в духа на предложение на комисията, направено преди 3-4 години по тази директива. Искаме е, е, да сме сигурни, че е, с този инструмент искаме е, да се наберат повече информация, повече данни. Говорим за информация на национално ниво в различни отрасли на економиката – и тук е, ще се опитам да отговоря и на друга забележка на докладчика в Сянка. Ние не добавяме е, нов бюрократичен слой, въвеждайки е, няколко допълнителни задължения по директивата за пасивите в околната среда. Ние отговаряме на оценката, направена от комисията преди няколко години на тази директива и ние работихме в съзвучие с държавите членки и комисията и държавите членки стигнаха до заключението, че тази информация ни е необходима. И заедно с държавите членки, е, с които работихме в близкото минало, сме готови в максимална степен да се възползваме от тези допълнителни разпоредби. И за това призоваваме е, членовете на тази комисия да подкрепят и това изменение. Благодаря. Благодаря ви, казва председателката, за проявения интерес към този въпрос, е, към, за подкрепата. Е, надявам се да продължим да работим съвместно и да постигнем чудесни резултати. Знам, е, че има безпокойства и въпроси и е, те ще получат отговор. Има изменения, които приветствам. Крайния срок за измененията е 4 септември 11 часа и на 11 октомври се надяваме да проведем гласуването. С това приключваме тази точка от дневния ред. И така пристъпваме към шеста точка – намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Въпрос от съзаконодателно естество. Ние вечер анализирахме, спираме се на доклад на госпожа Рис – благодаря. Е, днес влизаме в е, същината на темата. Както каза господин е, заместник председателя на комисията, когато говорихме през юни, времето се сгъстява, така че каквато и да е мнението ни за предложението на комисията, всички съзнават, че трябва да приключим преди изборите. Има а, доклад от вашия слуга, а, който в никакъв а, случай не осъществява процес. Тези пластмасови продукти през 50-те години бяха революция в е, начин на живот, в практиката, в поведението едва ли трябва да описваме цялото това минало, но днес като законодатели ние трябва да направим заключение. Ние просто се задъхваме под продуктите, океана умира. Ще напомня някои цифри, които едва ли ще бъдат е, е, успорени. Те са посочени в мотивите. Онова, което ни безпокои в момента, това са пластмасовите продукти за еднократна употреба. Всичките тези видички, нощчета, бутилки, бутилки, пластмасови чаши, тези сламки, не знам как са на френски, с които бъркаме кафето. Е, използваме ги една-две минути и после ги захвърляме. 86% е, от пластмасовите отпадъци на плажовете на Европа е, са именно такива продукти за еднократна употреба и според 6% от 26 милиона тона пластмасови отпадъци от европейците, с пластмаса, която може да се преработи. Тоест, има възможност за подобряване на ситуацията. Чух някои тук в залата, в комисията, правят нещата по-относително при разговора с заместник председателя на комисията. Аз я отговаря за пластмасовите отпадъци, захвърлени в морето. Тоест Европа не може да бъде водеща. Аз съм на обратното е, мнение. През 1992 година в Рио Европейския съюз обедини борбата е, за запазването на климата и днес те трябва да поведе и е, битката за опазването на океаните срещу пластмасовите отпадъци. Искам да посоча динамиката и основните линии на предложенията на комисията. Те засягат макропластмасовите продукти, е, както и уредите за риболов. Те са 27% от замърсяването на морската среда. Искам да благодаря на Тимер Маска Тайнен, на всички комисари, които се ангажираха в тази битка. Комисията е, насочи правилно битката. Знаем, е, че има альтернативи за хартия, за дърво, която вече е на лице. Много често това не е скъпо. Освен това е произведено в Европа. Това е предимство. От друга страна да предвидим и поредица от мерки, които не са така радикални, с цел, която за момента няма цифрово изражение в е, предложението на комисията. Говорим е, е, за пластмасовите чаши и за пластмасовите съдове по член 4 е, задължителни продукти за... Те са изброени е, кампания за привличане на вниманието на обществеността и по-голяма отговорност на производителите. На страница 36 има оценка на въздействието, доколко себестойността е, е пропорционална на печалбата, каква да бъде степента на амбицията и те са четири. Аз привличам вниманието на комисията. При е, нашите срещи с докладчиците в Сянка и с партньорите бях е, отправени критики. Трябва да имаме предвид проучването на дружеството Садомия, възоснова на което сте направили оценка на въздействието. Връщам се на различните варианти, в частност С е, там ще има по-малко влияние на околната среда, защото до 2030 година това ще струва 32 милиарда евро. Потребителите ще, спечелят, ще спестят 6 милиарда. Нека да имаме предвид, че за производителите е, цената би била 3,2 милиарда и цената ще бъде много по-голяма за европейските производители на пластмаса, ако те не направят избор във връзка с е, пластмасата Агенцията за околна среда. И имам предвид е, и, че европейските потребители от е, днес за утре преминаха към е, леките пластмасови турбички. Виждаме, че пазара е озрял за альтернатива, альтернативно поведение, по текста имам предвид разширението на режима за отговорност на производителите. Няма граници, няма нюанси. По член 8 параграф 1 е, и 2 дали трябва влажните кърпички и на пластмасови бутилки да платят за почистването на реката и на морето. Аз задавам въпрос, но не отсичам. Заедно ще намерим окончателното решение. Говорим за правната отговорност на всички производители по веригата. Изменение 31 в директивата за отпадъците, която току-що се публикува в официален вестник. Предвижда се този режим да се прилага към пластмасовите отпадъци от 31 е, декември 2004. В изменението, както и във всички изменения по доклада, съм работила с правната служба на Европейския парламент. Имам предвид изменението по член 4, намаляването на пластмасовите упаковки, на пластмасови чаши, текста на комисията не е достатъчен, общ, може да се тълкува по различен начин. Знам колко е трудно без методология и без политика и национални цифри да посочим цели в цифри. И за това в измерение 23 предлагам график, процедура, държавите членки да имат 4 години след транспонирането за национални планове под контрола на комисията. Бутилките е, плюс тапите плюс капачките – това е първата категория пласт масови отпадъци за еднократно употреба, които се изхвърлят в морето. Една пета са бутилки т.е. да има минимум 25% до 2025 година. Това е ангажимент на отрасъла. Вече има лидери, шампиони, които искат 100% до 25-та година. Няма да цитирам марката, тя е известна. Освен това за уредите за риболов, изменение 33, минус 15% до 2025 година. Цифрата е реалистична. Исландия предлага 85% за конци за мрежи. Е, е, по другите теми поставям по-високи е, цели от комисията за филтрите за цигари, леките пластмасови турбички. Примерно един фаз причинява замърсяване до 500 литра вода. Това е забележителна цифра от е, е, вестник Хидрология. Много сме говорили за това, за въздействие върху околната среда и колегите, които наблюдават е, тези въпроси от много години, Франсуас Гростет или Карл Хайнц, е, с които говорихме по директивата за тютюна. Едва ли се очудват изменението 25, като си има предвид и е, отговорността на производителите на тютюн. Държавите членки трябва да е, въведат задължение с е, намаление до 50% е, до 2025 година, 80% до 2030 година за пластмасовите филтри за цигарите. Говорих и за е, контрол на тютюнепушенето от е, СЗО или за е, леките пластмасови турбички. Те имаха отсрочка, която получиха. Искам сега и те да бъдат включени. Те не влизат в приложното поле на предходната директива и тук допълвам с е, е, дерогация освобождаване от задължение по хигиени съображения приключвам. Естествено, с много голям интерес очаквам бележките, предложенията и е, идеите на моите колеги. Благодаря много, госпожо Рис. Сега се обръщам към докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Поздравления, госпожо Рис. Вие разполагахте с много малко време, работихте под напрежение, но документа, който представяте е от високо качество. Няма да повтарям казаното от вас, но ако все още има някой, който да не е разбрал прекомерните количества отпадъци в морето трябва да се отегли от политиката. Наистина е крайно време, ние сме притиснати от времето, но можем повече да отлагаме. И независимо от това, че нашето общество масово използва пластмасовите съдове за еднократна употреба, ние трябва да намерим решение да ги заменим. По отношение на тютюневите изделия, бих искал да не замърсяват повече водите, фасовете и пластмасовите филтри. И по улиците се забелязва как се замърсяват и улиците с тези фасове, защото обществото не е в състояние и не е достатъчно възпитано, за да изхвърля където трябва тези отпадъци. Това са навици, с които се сблъскваме ежедневно, лоши навици, В парковете, е, например, трябва да убеждаваме хората, че трябва да прибират отпадъците си, не да ги оставят е, там. Наистина, крайно време е това да се осъзнае. Е, защото лицата, които работят по чистотата, биха могли да вършат и друга полезна работа. Наистина смятам, че трябва да се превъзпита обществото и включвам себе си в това число. Да речем, събота сутрин, ако погледнем по улиците, ще видим а, огромното количество а, фасове, които са изхвърлени. И не производителите само носят отговорност за това. Така че трябва да се отиде по-далеч. А как ще изключим в бъдеще и а, другите отпадъци. До две или три години клечките за уши, например, и други подобни стоки трябва да бъдат изключени от потреба. Имам трима внука и как да им обясня, че балоните, които са получили като подарък, не могат да ги пуснат въздуха, трябва ли върху надуваемите предмети и играчки да напишем къде да се изхвърлят? Не мисля, че децата ще разберат този проблем, но трябва да обясним всичко това на родителите. Така или иначе, аз съм силно разтревожен. Притеснявам се и се страхувам от това Европа може да се а, а, разпадне. Благодаря ви. Благодаря, господин Палучи. Благодаря, госпожо председател. Подобно на колегата, ще започна с благодарности към госпожа Рис, когато е свършила отлична работа. Наистина трябва да се засилят мерките по отношение на пластмасовите пликчета и филтрите на цигарите опаковките, които наистина Това въжи и за сладоледите на клечка. Там също се използва пластмаса. Смятам, че трябва да си определим минимални цели, да разполагаме с прозрачни методи на изчисления и да има ясен график, ясни срокове. Що се отнася до методологията, трябва да действаме така, както действахме по кръговата економика. Трябва да се предвидят пропорционални свързани с процента рециклирани пластмаси. Що се отнася до риболова? Трябва да се работи по посока на устойчив риболов и тези, които се занимават с риболов, трябва също да се включат. И не мисля, че можем на рибарите да наложим нещо допълнително като санкции и изисквания. Те са достатъчно натоварени. Също така може да се предвидят и други мерки за някои от опаковките, да могат те да се връщат. Е, така или иначе трябва да бъдем изключително стриктни по отношение на чистотата на плажовете и на е, морето и на океаните, но без да осложняваме прекомерно живота на гражданите. Е, пластмасовите изделия за еднократна употреба в болниците, например, или при затворен клин, цикъл трябва да бъдат подложени на по-специфични мерки или биоразградимите пластмаси. Благодаря. Да, всички ние сме наясно, че кръговата економика е червената нишка на нашата дейност тук в тази комисия – Е, тази тема ме вълнува дълбоко. И този законодателен процес е, предполагам, че е, всички вие сте видели видеоклипа във Фейсбук Библия на животните близо до един плаж в Индия. Е, засипан от е, пластмасови отпадъци. Е, един човек отива, и започва да чисти и след това се включват един по един всички от близките села. И така стотици, хиляди тонове отпадъци са почистени. И няколко дни по-късно настъпва чудо. Отново може да се види пясък на този плаш и е, костенурките се завръщат на този плаш. Това наистина е, е прекрасно, е, но след можем да се запитаме какво се случва след това с тези хиляди нове пластмасови отпадъци. В Индия всъщност много малко количество от отпадъците се рециклира – и в крайна сметка тези отпадъци отново се завръщат в морето. Това е световен проблем. Европейския съюз, разбира се, може и трябва да играе роля в борбата с а, този проблем, а, но въпросът не опира до почистването. Трябва да си зададем въпроса откъде идват тези отпадъци, трябва да се насочим към производството и свиване на това производство на пластмасови изделия. И така стигаме до директивата, предложена от комисията. Поздравления за този проект за директива. Благодарности и на госпожа Рейс за извършеното от нея, за този много добър доклад. И тъй като сме си добре отпочинали, нека да заостря вниманието ви по един въпрос. Каква е целта, която преследва този документ? Комисията се концентрира върху десете пластмасови предмета, които съставят огромния обем от отпадъци, но аз имам един по-широк поглед върху тази директива. Докладчик направи предложение, аз също ще внеса предложение за изменение. Миналия петък в Фландрия посетих един производител на пластмасови изделия, който ясно осъзнава своята огромна роля за свиване на обема на пластмасовите отпадъци и замърсителя плаща. Това е принципа, който се прилага, но рамковата директива за отпадъците подчертава необходимостта и от прозрачност и прилагането на други методи. В доклада се е, прави предложение за обвързане на някои марки, е, свързани с добри е, практики и модел на устойчиво потребление. В член 10 това може да се включи и е, освен това, добър пример трябва да дадат и властите. А в член четвърти говорите за значително свиване, но тук комисията не посочва точна цифра. Е, госпожа е, Рис е добавила няколко много интересни текста, няколко члена, а въпросът ми към комисията е какво смятате за това предложение? По член седми след това – Питам се как могат да се постигнат целите, включени в този член. По отношение на картонените котии и пластмасовите опаковки, може ли комисията да ме уверя, че това са също съдове за еднократна употреба. Благодаря. Благодаря ви. Da jeg kom forslag tilbage i øh, for fem år siden. предложението е за пластмасовите турбички. Предложението бе направено. Аз го предложих преди 5 години, но реакцията а, на комисията беше арогантна. Каза се, че предложението е много сложно, за да бъде прието, особено светлината на това, което предлагат зелените. Значи, това беше положението преди 5 години. И сега удивително е, че днес комисията прави едно пред... отлично предложение. А, а, грешниците е, се покайват и ще бъдат е, е, прияти на небето с отворени обятия. Благодаря на комисията, благодаря за чудесното предложение. Чудесно е, когато човек види истината и предложението за пластмасовите турби е, има огромен успех. Искам да благодаря на госпожа Рис за големите усилия, които е положила. Необходимо е да работим бързо по това предложение, тъй като ни предстоят избори. И много хубаво би било да знаем какви са грижите на гражданите на Европа. Политиката в областта на климатичните изменения може би е номер едно, но на второ място идват пластмасите. Е, замърсяването на природата, на с пластмасови отпадъци. Някой може да помисли, да каже, че прекалено много а, внимание обръщаме на замърсяването с пластмаси. Но а, частици от пластмаси навлизат в хранителната верига, в фуражите, в храната на животните, в нашата храна. Ох, би било добре да, да бъдат забранени е, определен вид пластмаси. въпросът с филтрите а, на цигарите е, е много важен. Значи, изхвърлените фасове части от филтрите на цигарите замърсяват природата много сериозно. Необходимо е също така да разгледаме въпроса с леките пластмасови турби. Знам, че те не можеха да бъдат включени в моето предложение, когато го направих, но сега ми се иска този въпрос да бъде включен и в този документ. Нещо, за което говорим непрекъснато, това са опасните химикали в пластмасите. Ако искаме да рециклираме пластмасите, трябва да знаем точно какво съдържат тези пластмаси. Какъв е техният състав? Необходимо е да включим всички вещества, всички съединения, описани в директивата РИЧ. Производителят плаща, на, принципа на замърсителят плаща, вече сме тръгнали по този път и знам, че се предлагат много интересни решения. Необходимо е, е да има по-голяма отговорност обаче в тази област. И когато хората знаят, че ще трябва да, бъдат, да платят глоба, е, вероятно ще бъдат по-предприемчиви и ще могат е, да намерят новаторски решения. Количествено намаляване. Това е цел, която се предлага от госпожа Рис, е, нещо, което ще бъде прието от страните членки, това предложение трябва да бъде засилено, според мен, когато става дума за контейнери, за пластмасови чашки. Не, не значи, че те трябва да бъдат замесени с картонени. Не може да пием и ядем от, от картонени съдове. Защото като намалим пластмасовите съдове, ще избегнем редица проблеми. На обикновено чиния може да се измие и да се използва многократно. Той това ще реши въпросът. Комисията говори за намаляване на 50 до 80% до 2030 година на, пластмасовите отпадъци. Това е добра цел. И накрая искам да поздравя госпожа Рис и докладчиците в Сянка. Не трябва да забравят, че в иерархията на нашите отпадъци много важна е превенцията – И а, след това трябва да помислим за повторното използване. А, разбира се, винаги за предпочитане превенцията, да, да, да получи предимство. Ако пластмасите за еднократна употреба бъдат замесени с биоразградими пластмаси, това обаче не е, е превенция, защото тези биоразградими пластмаси също могат да вредят на природата. И накрая е, е, малък е, датски остров въведе забрана върху за балони. Защото техният западен бряг е много тежко замръсен от тези балони. Защото западният вятър ги носи през Северно море е, и те стигат до този брега на този остров. Значи, в някои случаи можем да отидем дори по-далеч от това, което се предлага. Благодаря много на докладчиката. Благодаря. Знам, че въпросът е много интересен, затова имаме толкова желаящи за изказване. Но, но ще трябва да ограничим времето е, за изказване за изказване. Господин Паничини е последният докладчик в сянка, с това ще дам думата на тези, които искат да се изказват. Благодаря, е, да, мисля, че от следващия е, оратор ще се намали времето за изказване, тъй като аз съм докладчик сянка и мога да разполагам с пълното време, което ми се полага. Наистина това е, е световен въпрос, който трябва спешно да бъде решен. Всички граждани знаят, че трябва да се намали драстично консумацията на пластмасови изделия но е, трябва да отчетем и економическите аспекти на този въпрос. Съгласни сме с госпожа Рис и благодарим за отлично свършената от нея работа, особено а, е, по отношение на а, е, целите за намаляване на цигарените филтри, а, както и за пластмасовите пликчета в търговията. Наистина трябва да вървим по посока на такива пликове, които се използват многократно, като вземем предвид и хигиенните аспекти. Можем да се опрем и на метода на кръговата економика – Нека да не обвиняваме винаги само производителите. Трябва да се засили отговорността на всеки един, на всеки гражданин. В някои случаи трябва да се увеличат санкциите, публични пространства, например, и употребата на тези места на пластмасови изделия. Но основната цел, както каза госпожа Кен, е намаляване на броя, на количеството на тези стоки за еднократна употреба и най-вече на пластмасовите бутилки. И би следвало поне с 50% да бъде намалено тяхното количество. А, също така трябва да споменем тук и газираните напитки, проблема с капачките. Така или иначе трябва по-ясни понятия, свързани с компостирането, с биоразградимите продукти, материали за тези материали, които се ползват болнична среда, за тях могат да се предвидят и дерогации. Но трябва основно да вървим по посока на биоразградими материали. Казва се, че трябва да се свие употребата на пластмасови опаковки, но трябва ясно да се даде определение на тези а, продукти, също така да се предвидят и други мерки, да казва се, говори се за тези 10 основни продукти, пластмасови, които замърсяват плажовете и морето но според комисията на всеки плаш има 5 тона пластмаса. Но това звучи малко несериозно, защото става дума за доста хетерогенни предмети. По отношение на изискването за прозрачност и използването на опасни вещества – гражданите трябва да са наясно, да са информирани за тези вещества. Благодаря много. По две минути на изказване ще отделяме, защото имаме още три точки от дневния ред, които трябва да разгледаме, които не са никак кратки. Господин Раук, който е, е докладчик от АЛДЕ за становището. Благодаря, госпожо председател. А, да. Аз съм докладчик на комисията Агри, която ще представи становище на вашата комисия. Тази сутрин обсъждахме този въпрос. И аз додох тук да изслушам вашата дискусия и с радост установих, че повечето от е, изказванията на докладчиците в Сянка и на други членове на комисията съвпадат с моето мнение. Смятам, че документът, подготвен от комисията, е добър. Той е добра основа за обсъждане, но мисля, че трябва да направим по-нататъчни усилия за усъвършенстване на този документ. За да не трябва да се връщаме към него след няколко месеца отново. Този документ е, казах, добра основа за започване на дискусията. Трябва да бъдем обаче по-строги при прилагането на мерките, за които става дума. Защото всеки ден възникват нови неща при използването на пластмасите. Днес, примерно, като отидем в магазин, Виждаме, че примерно една зелка е обвита с пластмасова фолио, друга не. Краставиците също така са завити с пластмасово фолио, нещо, което едва ли има оправдание. Виждам различни контейнери пластмасови чаши и цъклени чаши, допълнително също така обвити в пластмаса. А, трудно е да се разбере какъв е причината за това. И още нещо. А, това лято бе обявено бе обявен конкурс, който привлече много участници. Въпросът беше какво трябва да направи Европейският парламент. Главното, което беше споменато, беше намаляване на пластмасовото, замърсяването от пластмаси. Тоест, обществото смята, че това е проблем и този проблем трябва да бъде решаван. Трябва също така да бъдат споменати микропластмасовите частици. Те са произлизат от макропластмасовите предмети. И това е много важен аспект. Нещо друго, което искам да спомена е, директивата трябва да обхване и пластмасите, които се използват в селското стопанство. Те не се събират и това е проблем, който не е засегнат в направеното предложение. Директивата трябва да обхване и тези пластмаси не за сметка на фермерите, а за сметка на производителите. Надявам се, че след две седмици ще имаме окончателния документ и ще може да ви го представим. Председателката, благодаря. Давам думата на следващия изказване. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Рис за това, че е подготвила този доклад. Комисията спази за обещанието си да представи едно възможно най-бързо законодателно предложение. Тъй като замърсяването с пластмаси, които в край на краищата отиват в морето, е въпрос, който не търпи отлагане. Необходимо е незабавно действие, но това действие трябва да бъде и ефикасно. По отношение на ефективността, ефикасността, споделям становището на комисията относно директивата за пластмасовите турбички. Много важни са и мерките за пластмасите за еднократна употреба. Намаляване на потреблението им, използването им. И това даде сериозни резултати. През последните години наблюдаваме рязко намаляване на използването на пластмасови турби. Но трябва да бъдем съизмерни в своите действия. Трябва да предприемем необходимото за онези пластмасови предмети, които имат още по по-голяма роля в замърсяването. И още нещо. Трябва да се опитваме да избегнем двусмислието в правните текстове. Става дума за конкретни директиви, примерно директивата за опаковъчните материали, а също така и за нуждите на кръговата економика. Благодаря. Председателката благодаря. Господин Арози. Госпожа председател, благодаря. Искам да поздравя докладчичката за качеството на нейния доклад, а също така и за комисията за нейните предложения. Но смятам, че трябва да отидем много по-далеч, тъй като сме в едно трагично положение – ще напомня някои цифри. До днес 10 милиарда тона пластмаси почти половината от тях е, отиват в е, околната среда, в природата. Трябва да имаме предвид увеличаването на населението. Нашето население ще бъде около, стигне около 11 милиарда през 2100 година. И ако продължаваме по същия начин да увеличаваме производството на пластмаси, трябва да очакваме увеличаване с 28 милиарда тона. Повече от това, което в момента до този момент се произвежда и използва. Това ни задължава да приемеме мерки, които не са половинчати трябва да се подчертае, че е необходимо да се забранат а, пластмасовите предмети за еднократна употреба. Второ, а, за, а, фасовете. 300 милиарда такива фаса а, отиват в, само във Франция в, в околната среда. Значи по този начин се разпространяват а, вещества, и онези, които пушат, не, не съзнават, че това става дума за пластмаси, които в край на края ще отиват в нашите реки и в, в, в природата. И а, а, ние ще бъдем а, единствени, които не, няма, не сме взели още мерки по този въпрос, затова трябва да бъдем много твърди. Искам също така да посоча, че когато става дума за отговорността, Очевидно и потребителите имат, носят своята а, отговорност. Те трябва да бъдат об, об, образо, просвещавани. Но също така и производителите трябва да понесат своята отговорност, защото те са в, в основата. Благодаря, прекъсва го председателката. Господин Дамацкакис. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Замърсяването на околната среда, и на, особено океаните с пластмаси, достига критични нива. Необходимо е да се вземат мерки. Трябва да променим а, някои от нашите а, навици, към които сме много привързани. Необходимо е да приемем предприемем мерки, които са по-строги от това, което се предлага. Не мисля, че това, което се предлага е достатъчно радикално. Има много добри идеи, но много трудно е да установим колко е, дали ще бъдат ефективни. Споменава се значително намаляване какво значат 20%, 30%? Достатъчно ли е подобно намаляване на, на замърсяването с пластмаси? Това се отнася и за други неща. Да. Трябва да бъдем много внимателни, когато избираме е, кои е, продукти трябва да бъдат обект на строго регулиране. Трябва също така да внимателно да помислим за графика за прилагане на директивата. 6 години след влизането е в сила, тя трябва да бъде транспонирана в националната законодателство. Това е 9 години от сега нататък. Това е ужасно дълго време. Много важно е колкото може по-ефективни да бъдат тези мерки и колкото може по-бързо да бъдат прилагани. Също така за замърсяването, за което всички говориха, не само за Европа, но и за моята страна, Гърция особено, поради това, че ние имаме много дълга брегова а, ивица. Не мога да спомена всичко, а, което искам, тъй като нямам време. Благодаря, госпожа председател. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, всички сме съгласни, че е необходимо да бъдат намалени пластмасовите отпадъци. Обаче, като слушам това, което се говори тук, ние възприемаме един европейски, необходим европейски подход за намаляване на пластмасовите отпадъци в примерно в Тихия океан. Как ще стигна до там европейските пластмаси? През Панамския канал ли ще минат? повечето от е, пластмасовите отпадъци навлизат в океана от 9 реки. Две в Европа и е, останалите са в Африка. Не трябва да се забравя, че става въпрос преди всичко за рециклиране. Необходима ни е истинска кръгова економика. А какво да кажем за биоразградимите пластмаси? Необходимо е, необходимо ни е кръгова економика. Необходимо е повече рециклиране. Е, вижте какво държа в ръката си. Това е е капачка от пластмасова бутилка може да, тези капачки да не бъдат отделени от бутилките, а да останат за, прикрепени за тях. Това са все неща, но, но не смятам, че трябва да забраним детските балони. Нека така да бъдем по-реалисти, по стъпили здраво на земята в предложенията, които правим. Благодаря, госпожо председател. Високо ценя работата на госпожа Ерис и комисията очевидно знае, че това са въпроси, които трябва да се решават в спешен порядък. Искам да спомена нещо, което не видях никъде в проблемите, което това е въпросът да знаем какво става po velikost mikro, jsou jich neuvěřitelná množství, ty odhady ani eh, průměr. Eh, какво става с автомобилните гуми, които са вече за изхвърляне? Не знаеме какво е количеството на микроелементите, които се произлизат именно от а, разпадането на тези а, на тези гуми. Този въпрос не, не е разглеждан от никой до този момент. Нито комисията, нито онези, които са подготвили този доклад. В този, това законодателство обаче не трябва да изпускаме този проблем от а, внимание. Искам да чуя какво е мнението на комисията по този въпрос. Дали те не са помислили за това как да решат този проблем. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям това, което колегите казаха. Искам да спомена проблем, който не е разгледан подробно от комисията. А именно, какви ще бъдат последиците, последствията от забраняването на пластмасови предмети за еднократна употреба? Значи трябва да вземем съответни коригиращи мерки. Трябва да бъдем дълновидни относно вида на тези мерки. Говорим за кръгова економика, говорим за устойчивост. Всичко това ще има благотворен ефект за, за, върху цялата, целия свят. Но трябва да помислим за альтернативи. Какво можем да направим, направим след като забраната влезе в сила? Мисля, че има две альтернативни решения – за пластмасовите чаши и а, за пластмасите на биологична основа, които внасяме. Трябва да видим, ще имаме ли 100% възможност да заменим а, чашите и други съдове за консумиране на течности, които използваме в момента. Защото тук ще възникнат няколко много големи проблеми. Примерно, въздействието върху околната среда на пластмасовите прибори за хранене. Нужно е също така всички тези предмети да бъдат биоразградими. Но трябва да помислим много хубаво какви ще бъдат последиците от всичко това, последствията от всичко това. Как ще решаваме проблема? Дали на ниво местни власти или на друго равнище, за да защото знаем, че някои от биоразградимите пластмаси имат доста по-дълъг живот, отколкото ни се искат. Благодаря, искам да благодаря на докладчика. И смятам, че тази директива трябва да предотврати отпадъците, но тя трябва да обхване въпросите на образованието, инфраструктурата и ефективното прилагане. Подкрепям амбицията на докладчика да се засилят предложенията на комисията и да се настигне значително намаляване на пластмасовите отпадъци. Работа трябва да се свърши от компетентните власти, производителите и потребителите. Необходимо е те да бъдат просвещавани, за да може да се премине към устойчиво използване на тези продукти. Това е първата най-важна част крачка, но за безопасността на гражданите и на околната среда необходима ни е методология, която ще даде възможност за конкретни действия на ниво държави членки. Защото да се заемем с проблема, с основно с проблема трябва да се заемем с управлението на отпадъците. Само тогава ще може да постигнем кръговост в економиката. Необходима е ясна методология, за да няма обърквания и за да не се стигне до нежелани последици при прилагането на директивата. Говоря за 90% цел за събиране на пластмасовите предмети. Е, е, това е добро решение, но трябва да сме сигурни, че Дефинирането на разделното събиране трябва също да бъде изяснена в този случай. Значи необходими са ни са работни рамки, за да може да се прилагат изискванията на директивата така както трябва. Председателката някой друг? Не? Добре. Господин Саодаскас, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчицата за чудесния проект доклад. Доклада посочва началото на по-задълбочена дискусия в парламента и е, продължаваме да спазваме амбициозна рамка за законодателство – на настоящия етап не можем да правим подробни коментари по някои предложения. Ще направя предварителни наблюдения. Е, доклада представлява интерес, е, както и други проектоустановища на други комисии в Европейския парламент. Те ще бъдат обсъдени в Комисията по селско стопанство, е, в Комисията по риболов. <clears throat> ние виждаме, че има категорична подкрепа за подхода, е, дискусията във вашата комисия във връзка с а, а, е, е, отпадъците и съответната директива много настояха на превенцията. Директивата засяга именно тази превенция. В мерките, предложени от докладчицата, виждаме е, по-силна амбиция от нашата. Е, например, е, намаление на чашите, на кутии за храни. Освен това, рециклиране на риболовни инструменти, докладване намаление и на използването на филтрите за цигари, специално за пластмасовите турбички, ние искахме е, да допълним директивата е, за амбалаж и за отпадъци. Е, там има амбициозни цели за прозрачните пластмасови турбички. Това предвижда и определен вид турбички, които са включени в тази разпоредба, но държавите членки могат да е, разширят обхвата, ако искат е, е, по-други цели, но ние имаме предвид и тях като цел. Във връзка с потреблението на тези турбички смятаме, че целта е ефективна. Е, колкото е, до е, нови турбички за повторна преработка, те не са включени в предложението на комисията, защото те се отразяват на морската среда по същия начин. Ако искаме да привлечем инвестиции, трябва да отправим ясен сигнал. Но Преработката е включена при цялостната приложение на стратегията за пластмасите. Трябва да имаме предвид това обаче при директивата за пластмасите и отпадъка, т.е. на упаковките трябва да се гледа цялостно, а не само от гледна точка на пластмасите за еднократна употреба. Вероятно знаете, че има ангажимент разширен до края на септември от производителите, от партньорите, да се види какъв ангажимент може да се включи по съдържанието за преработка и да се види какви допълнителни мерки са необходими. Е, колкото до е, риболовните инструменти, и ние смятаме, че те не могат да се включат е, преди проучване на въздействието, преди набиране на данни за риболова като цяло, но е, целите за преработка трябва да предвидят стимулиране на производителите при набиране и преработка на тези риболовни прибори. Е, това е голям потенциал за преработка. Ще има смисъл да се приложи кръговия подход към него. Комисията ще се обърне и към Комисията за риболов на Европейския парламент. Трябва да знаем е, колко от тези инструменти могат да бъдат спестени и какви са възможностите за тяхната повторна, при тяхната преработка. Ние съжаляваме за някои изменения, които намаляват амбицията на Европейския парламент. Колкото до отговорността на производителите, в предложението на комисията искаме да има промяна в парадигмата за отпадъците в морето. Коя отговорност? Кой носи отговорност? Ние имаме предвид изменения в директивата, където се изисква държавите членки да предотвратяват замърсяването и да почистват морската среда. Трябва да се имат предвид, е, е, че техните продукти и техните потребители е, са причинители на замърсяването, а не риболова или корабоплаването. Но трябва да има изменения, свързани с, с размерността. Ето защо, вместо да предвиждаме изменения за реките, и вместо отговорност на производителите предлагаме баланс. Колкото до газираните напитки и капачките, пласт, масовите бутилки и капачките е, най-много замърсяват и за това е, предложението за изключване е, трябва да е, имате предвид, че тук на масата има две бутилки. Синя и зелена. Синята е по директивата, зелената ще бъде изключена от директивата. При условие, че това са едни и същи продукти от гледна точка на замърсяването. И с това трябва да направим нещо. Ние съзнаваме безпокойствата на промишлеността, няма технологически решения и затова искаме да е, отразим сигнала за такива промени в дизайна. Колкото до предходни дискусии с различни партньори, някои ключови дефиниции и мерки трябва да бъдат пояснени. Например, какви продукти е, се покриват от директивата? Е, примерно, е, кутиите за хартия или забрана за достъп до пазара. Комисията е, иска да се работи за по-голяма яснота, определени дефиниции на национално ниво, особено при альтернативни предложения, предмети за еднократна употреба, която се покрива от полимерите. Това също е пластмаса и вредата е аналогична. Това остава сива зона и трябва да е, се поясни. И накрая, последната точка, имаше въпрос от господин Демас Марка за значително намаление ние нямаме е, основа е, е, за цифрите. Така че, какво означава намаление? намаляването на пластмаса за еднократна употреба, ако не направим нищо, ще има значително увеличение. Така че при забрана ще има натиск върху държавите членки, но трябва да се види първо какво значително намаление може да се постигне чрез тази директива и когато получим цифри, можем да говорим по специфични цели. По това, като каза господин Боч за микропластмасовите частици, това е огромен въпрос, но а, не е предмет на настоящата директива. А за гумите, тук няма преднамерено употреба на микропластмасови частици. Трябва да видим какви са възможностите за етикетиране на гумите и трябва да видим какъв инструмент трябва да се използва за съобщаването на данните. Говорихме по етикетирането. Искам отново да благодаря на госпожа Рис и на вас, госпожо председател, за организирането на тази среща, за обещаващ проект доклад. Ние ще наблюдаваме и подкрепяме работата на Европейския парламент при е, тази приоритетна тема. Very grateful if you can stay in five minutes. Thank you. Oui, oui, oui, oui. Effectivement, très brièvement, de toute façon. Да, е, ще бъда кратка не е възможно тук да дадам отговор на всички въпроси, които бяха зададени от представителя на комисията, но господин Флоренс правилно отбеляза, че това е невероятен шанс, който трябва да използваме по отношение на иновациите, заетостта. Беше посочено и проблема с Euh, peut-être s'attaquer à ce problème. euh, проблема за балоните. Така че ние няма да работим против забавленията на децата, но сме наясно с тези проблеми. В преамбюла ще запиша тези предложения. Изключенията в болнична среда и медицината, да, предвидено е това и в предложението на комисията. Вие посочите, Смекер, че е крайно време. Ние имаме ясно съзнание за това Наистина океанът е, е устойчив и ако им се разчистят е, океаните, живота ще се възстанови там. Също така беше посочен и е, замърсяването, предимно от 8 реки в Азия и 2 в Африка така както беше това и за борбата с климатичните е, изменения, е, трябва да допринесем значително за решенията. Аз също се, съм притеснена, както и комисията по микро пластмасите и синтетичния текстил. 63% допринасят тези материали за замърсяването на океаните. И както посочи комисията, не, не знам дали точно там, в този член, това да се включи, но аз така или иначе ще следвам предложенията на комисията. Във всички случаи ще вземем Предвид всичко това по отношение на газираните напитки и отговора на комисията, е, това е искане от е, страна на производителите, които наистина не знаят какво да предприемат по отношение на газираната вода. Е, защото когато се отпуши една бутилка с газирана напитка, тя се дегазира. Да а, така или иначе и а, това имаме предвид по отношение на рециклирането и тези 15%. Това наистина не е много, а, но а, о, има флот като Норвежкия, например, който събира 85% от тези отпадъци. От 20 години съм депутат тук. Никога не съм виждала толкова подходящи условия за напредък по тази тема и смятам, че наистина ще е, постигнем успех е, заедно с докладчиците е, в Сянка, още на следващата сесия в Страсбург, така че да приключим това досие преди изборите. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожо Рис и на колегите. До 4 септември е крайния срок за измененията. Ще гласуваме на 11 октомври. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Той буди същия интерес към вас. Емисията на въглероден двуокис за нови тежкотоварни превозни средства. Разполагаме с, с проекто доклада. Докладчика господин Ейк Хаут. има думата. Благодаря. Благодаря ви. Може би трябва да почакаме, докато е, лопито за балоните напусне залата. But I can recommend everyone to но мога да препоръчам на всички да останат, защото и тази тема е много важна. Говорим за тежкотоварни превозни средства. За първ път Европейския съюз въвежда стандарти за емисии на въглероден двуокис. Предложението само по себе си също е много важно. Първо, може би трябва да ви кажа, че ако видите споразумението от Париж, което всички ние подписахме, ако прецените какво означава това за вашите цели, Парламентът вече призна при документа за ниските емисии на въглероден двуокис, като Европейския парламент, ние заявихме, че транспорта трябва да стигне до нулеви емисии до средата на века. За момента обаче транспорта е единствения голям отрасъл, който продължава да засилва емисиите. Европейския съюз 25% една четвърт е от транспорта. С други думи, това е отрасъл, където трябва да има специфична политика. Ние знаем, че е, транспорта не е част от схемата за търговия с емисии, когато има споделяне на усилието. Всяка държава членка има различни цели. Единствените мерки извън търговията с схеми, е, където разходите са най-ефективни, е, това е транспорта, когато има емисии за въглероден двуокис, както за леки, така и за тежки автомобили. Така че ние трябва да определим стандарти. Искаме е, чрез транспорта да се намалят емисиите, но освен това трябва да сме сигурни, че има правилни стимули, а именно стимули за иновации, за да има нулеви емисии до средата на века. Пътят изглежда много дълъг, но всички знаем, че иновациите трябва да се извършат сега, т.е. трябва да предвидим правилни стимули, за да не е, пропуснем изпълнението на целите до 2050 година. Така че предложението на комисията много ни радва. Е, то е, беше оповестено в края на май. Трябва да предвидим бърза процедура, е, за да можем да приключим работата по това досие за предпочитане до края на австрийското председателство. Знам, че има график за измененията. Аз съм в контакт с докладчиците в Сянка. Те знаят какъв е графика. Трябва да работим е, активно, за да постигнем доклад за стимули и ниво на амбиции, които са необходими за дългосрочните цели и трябва да има предложения за емисии на въглероден двуок за леки автомобили. Надяваме се да постигнем е, положителна промяна в транспорта. Те са абсолютно необходими, за да постигнем амбициите си, както в транспорта, така и в други отрасли. Така, какво предлагаме? Запознахме се отблизо с оценката на въздействието на комисията. Винаги има настояване за оценка на въздействието и имаме чувство, че в определени моменти, може би Европейската комисия не винаги се запознава подробно с собствените си оценки на въздействието, но ние ги четем, защото ги предлагаме. В оценката на въздействието стана ясно, че наличните технологии чрез тях отрасъла може от 15 до 20% намаление да постигне до 2025 година. Това се посочва в оценката на въздействието. Комисията иска 15% намаление до 2025 година. Е, е, ние смятаме, че е, е постижимо намаление от 15 до 20% можем да постигнем 20%, защото в оценката на въздействието комисията изчислява ясно, че нетната економика за обществото е по-добра до 20%. т.е. ще стимулираме намаление от 20%. Така че това ще увеличи разходите за производителите основно, но ние трябва да имаме предвид ползата за цялото общество. Е, ако целта е постижима, нека си поставим такава цел, нека си поставим цел от 20% до 2025 година. Освен това, при тези изчисления все още не се предвиждат автомобили с нулеви емисии. А ние знаем, че при камионите, големите 7, е, съобщават, е, е, че ще имат нови модели, които ще бъдат на лице до 2023 или 2025 година. Ако това стане, можем да отидем дори отвъд 20%. Така че съвсем скромно, мисля, че моето предложение е много занижено дългосрочните цели. Важно е да видим какво е необходимо, ако искаме да стигнем нулеви емисии до 2050 година, да видим какво означава това до 2030 година и да поставим цел 25%. Има предложение за мониторинг, по него все още има неясноти. Въпросът е важен, така че ние, предлагаме, е, ние предполагаме, че при преразглеждането целта може да се промени до 2030 година, но според нас целта трябва само да се завишава, защото технологичният напредък в отрасъла е толкова бърз, мисля, че е твърде вероятно е, да се окаже, че нашите цели сега са много скромни. Ето защо целта за намаление съм сигурен, че ще събуди много дискусии, но има и други въпроси, на които искам да се спрем, а именно как да насърчим нулева емисия, нека бъдем точни, ниски и нулеви емисии, какъв мандат да предвидим за това. Е, имаме слев мандат. Не знам дали го произнасям правилно. Говорим за занижение емисии при оценката на въздействие. Е, тук е, е, за ниските и нулевите емисии се говори, че по този начин ще се отправи сигнал към производителите да инвестират. В оценката на въздействието на комисията става ясно, че ние трябва да възприемем такъв мандат. Трябва да имаме предвид и всички регулирани категории. Целите се отнасят за четири категории. Това е предложението на комисията, докато по слейв мандата ние включваме всички категории. Е, за да могат тези цели да се насърчат навсякъде. Има въпрос с е, автобусите. В предложението на комисията се включват и те, но автобусите е, са толкова напред, че може би мандата трябва да бъде разработен специфично за автобусите и може би комисията трябва да направи ясно разграничение между автобуси за малки или далечни разстояния. И това е включено в предложението. Има и други въпроси, които сигурно ще събудят дискусии. Ние предлагаме гъвкавост за времето. Ако производителите не изпълнят целите до 2025 година, може да им се даде възможност да постигнат цели за 2030 година. В предложението има гъвкавост. Заличаваме член 5. Комисията говори за суперкредити, смятайки, че това ще насърчи автомобили с нулеви или ниски амбиции. Според нас това не е добро предложение, защото се отслабват целите. Затова го заличаваме. Иначе в някои случаи ние засилваме принципите, като по член 7 и разбира се, допълваме неща, свързани с прозрачността и независимите е, тестиране. След всички скандали, дори и днес е, е има скандал за въглеродния двуокис. Много е важно да видим е, как стават замерванията, какво става, тестването да бъде ясно, да се знае, че онова, е, което производителите съобщават е реално. И накрая очаквам е, някои да говорят за премията за емисии, за които говори комисията. Лобитата казват, че това е възмутително. Сигурен съм, че комисията е, ще се спре на темата. Аз подкрепям това, което прави комисията. Определена е и разписана методологията в поручването на въздействието. Така че е, за по-ефтино производство ви им давате премия, вместо да инвестират в иновации. А целта не е само да постигнем дългосрочните си цели в климата, но да насърчим иновациите, за да сме сигурни, че Европейския съюз е начало в иновациите. И тази премия трябва да насърчи иновациите. не е просто е, производителя да получи някаква премия. Аз е, подкрепям комисията и съм сигурен, че ще се върнем на тази тема. Сигурно и от някои от моите колеги ще повдигнат този въпрос. Председателя, благодаря господин Екхарт. Докладчиците в сянка са тук. Първо, е, Uh, благодаря, госпожо председател. Първо, безпокои ме графика, вътрешния график. Много малко време се предоставя за законодателство. Това става за пръв път. И аз се безпокоя лично аз от тези срокове за законодателство. Трябва ни време. Основното предизвикателство тук е – първо, искаме да насърчим електрифицирането, защото се надяваме, че това е бъдещето и решението като едновременно с това трябва да насърчаваме и да увеличим ефективността на автомобилите, които използват гориво. Аз не се противопоставям на намерението всичко да се електрифицира. Мисля, че мандата го допуска. Причината е, че е, нито е един от тези електрически тежкотоварни автомобили не е на лице. Надяваме да се, да се появят. Знаем, че има планове, но не сме виждали до сега един тежкотоварен камион, тежкотоварен автомобил. Така че е, не може да се допусне, че това е единственото решение. Така че всичко друго е, също трябва, трябва да се работи по всичко останало. Е, за момента обаче няма инфраструктура за подкрепа. Производство на енергия също трябва да опазва околната среда, но за момента не виждаме съответния ритъм. Трябва да ги насърчаваме. Може би трябва да тръгнем в обратна посока, да увеличим суперкредита за нулеви емисии. Тоест, повече стимули, много е важно да напомним, че подхода, при който се опазва околната среда, имаме най-високата цел, най-високите изисквания, но трябва да се постигне баланс в това, което правим тук. Трябва да имаме предвид, че нямаме време. Всичко трябва да се види. Трябва да се види какво можем да направим тук и сега, имайки предвид и бъдещето. Колкото до целите, според мен предложението на комисията трудно може да се постигне, но все пак е постижимо. Зависи как четете оценката на въздействието. Аз като го чета, 15% намаление ми се струва възможно с настоящите технологии. Трябва да се види обаче как. Виждаме, че с, с, с масочните масла има намаление. При гумите те могат да бъдат много по-ефективни самите автомобилни гуми, но трябва да го видя, за да повярвам. Искам да видя каква сметка е направена от комисията, за да повярвам. В някои предложения на комисията са два пъти по-високи от това, което е технически е възможно. Така че или вие грешите, или сте прави. Не знам доколко при продажбата на смазочно масло може да се постигне на пазара 4%, дори и повече. 25% като цел е тежка цел, защото автобусите и камионите, които ще се продават през 2025 година, се планират от сега – е, те, те няма да направят нови мотори до 2025 година. Те, те знаят какво правят и почти добре са запознати с резултата. Питайте производителите. Мерцедес, Скания, сигурно ще го направят, но други е, един или двама ще работят както трябва – ние знаем какво може да се постигне като цел до 2025 година, защото е, утре знаем какво е технически постижимо. Целите до 2030 година можем да повярваме, че може да се предложи технологично решение. Нека се спра на някои подробности. Първо, е, важното е какви са емисиите на въглероден двуокис като тон е, е, на километри. Трябва да са по-малки и по-неефективни автомобили. Ако по член 5 се говори за нулеви емисии, по същата, по същата логика трябва да трябва да приложим същата логика не само към леките, но и тежките автомобили. По-дългите камиони са по-ефективни. Трябва да се види е, какво трябва да се използва. Ние знаем, за така наречения вектор. Той дори не е тестван. Това е компютърна програма в комисията. Това не е реален автомобил. Като последица, много е трудно а, да се има предвид резултат от тестване в дружество спрямо този вектор. Ако има някаква разлика, трябва да изберем вектор и този вектор трябва да си има предвид за всяка конкретна година. А, трябва да има екоцифри. А, банковото дело, кредитите, това е много важно, за да се насърчат новите технологии. А, е, комисията го осложнила излишно. И аз мисля, че ако продавате камион или а- ако преизпълните плана, трябва да можете да го използвате по всяко време. Да решите нула емисия до 2025 година ще означава само едно. Хората ще се съобразят с системата тактически – в Швеция има пари. Колкото повече деца имате за кратък период, толкова повече пари ще получите. Така че много хора отиват отиват в леглото с термометър. Така и не на последно място. Имаше дълги дискусии по альтернативните горива. Дали това е нов отпадък, но все пак трябва да имате предвид биогоривата. Трябва. Знам, че има колеги, които се безпокоят от биогоривата, трябва да решим какво е хубаво и какво е лошо при обновяемите горива. Трябва да имаме предвид това. И трябва да постигнем правилно решение, трябва да постигнем баланс. В противен случай ще убием европейските производители и няма да има нови камиони, а хората ще си ремонтират старите. Much, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Най-сетне след толкова много доклади и отлагания и след дискусията от месец май по съобщението за, по отношение на тези емисии, най-сетне говорим за таван при е, емисиите от тези превозни средства. 6% от е, общия обем емисии и през 2030 година се предвижда 10% така че тази тема е изключително важна, още повече, че следва да се спази и споразумението от Париж. А също така и за да гарантираме бъдещето на половин милион средни малки предприятия, транспортни предприятия. Не трябва да забравяме и енергийните разходи. Това е една четвърт от разходите на едно превозваческа фирма. А, наистина, сроковете са изключително кратки. Какво а, можем а, да препоръчаме ние? А, спазване на този график. А, като през 2022 година ще се преразгледа ситуацията. Предложението на комисията е разумно и балансирано според мен. Два срока 2025 година с задължителен характер и с известни резерви 2030 година. Ще внесем е, някои изменения, едно предложение за е, по-голяма стрикност през 2025 година, е, минус 20%, като предложим разграничаване между различните типове превозни средства, градските рейсове, други търговски превозни средства и ревизиране през 22 година. Това е изключително важно и по отношение на кредитите. Приоритет характер има за нас постигането на текст. И не трябва да отлагаме отново. Предложението на комисията е балансирано, както казах, така че нека да направим всичко възможно да постигнем, да осъществим това предложение. И Европа трябва да запази позициите си и да напредне спрямо Китай и други държави, които имат приети такива тавани за емисиите така че ще запазим и работни места в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Една от работите на политиците участваме в избори, печелим или не печелим избори, приемаме решения и очакваме, че света ще се промени, за да отговори на нашите изисквания. Реалният свят обаче не работи така. Говорим сега за цели 15, 20, 30, 45%. Е, дали ще стане това? Това ще стане само ако съществува техника, технологията, с която може да се постигне. Тоест, ако целта е постижима, ако целта не е постижима, няма да я постигнем. Независимо колко са красноречиви нашите речи, в реалния свят това няма да се получи. Съгласен съм с много от това, което шведският колега каза. Няма намерение да го повтарям. Но трябва да кажа, че също така важно е, че трябва да посочим начините, по които промишлеността и от индивидите, отделните лица могат да а, постигат тези цели. Непрекъснато правителствата, политиците избират определени технологии, подкрепят определени фирми, обаче резултатът е, е отрицателен. Не става това, което очакват. Значи няма смисъл да е, приемаме задължителни цели. Е, може да се окаже, че те бъдат надминати, ще бъдат надминати от промишлеността или пък няма да бъдат постигнати. Значи едно от нещата, което е необходимо, е примерно, което ще стане е примерно, наместо да постигне поставените цели, фирмата може да реши да плати глобата. А, значи това може да даде търговско предимство пред други европейски производители. Европейски работници ще загубят работата си. И това няма да бъде от полза за никога, защото а, ползата за околната среда няма да бъде на лице. Значи, когато става дума за намаляване на емисиите от въглероден двуокис, а трябва да имаме предвид и промишлеността, и потребителите, какво да, реално могат да постигнат, а не да поставяме цели, които са много а, изглеждат чудесно, но които не могат да бъдат постигнати. От това няма да има полза никой. Значи трябва много внимателно да помислим за тези предложения. Как ще се развиват те от тук нататък? Споделям а, опасенията, свързани с графика за тяхното приложение. Необходимо е тук много внимателно да анализираме нещата, защото става дума за един трудно изпълним график. Споделям амбициите но съм скептичен по отношение на тяхното приложение на практика. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че трябва да напусна. Това не е знак на неуважение към вас или към останалите. Просто дължен съм да отида другаде. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да благодаря а, а, господин Ейкхаут. А, благодаря му за амбициозните предложения. Докладът ще бъде много интересен за работа. Това е, ще бъдат първите на стандарти за емисии от CO2. Нещата обаче в областта на нулевите емисии се развиват много бързо. Очакваме излизането на пазара на електрически камиони през идните години. И възоснова на тези прогнози трябва да работим. Значи, говорим за намаляване на емисиите в средосрочен и дългосрочен план, но средосрочният план вече е пред нас. Значи, трябва да бъдем конструктивни в нашите предложения още от сега. Трябва, значи, да решим нещата положително още от самото начало. А, така че да не се разчита на изключения. Целите за намаляване на емисиите. А, хората трябва да бъдат чувствителни, да се повиши тяхната чувствителност а, спрямо а, тези цели. А. Необходим е механизъм за това. Необходимо е, е да се помисли по-внимателно. Необходимо е очевидно, че са необходими стимули. Докладчикът в Сянка също така иска да се позове на инфраструктурата, за да избегнем по-нататъчната трудна дискусия по отношение на инфраструктурата и а, товарните возила с нулеви емисии. Искам да попитам комисията базовата стойност за, 9, от, за 2019 година. Не смята ли комисията, че е изкуствено прията? Господин Ейхаут. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха. имахме някои екстремни прояви на време, на климата тази година през Европа. И вероятно това е предвестник и за бъдещи подобни явления. Е, има хора и от двете страни на Атлантическия океан, които се съмняват доколко е, човек, е, тази промяна е антропогенна, т.е. предизвикана от човека. Значи трябва да приемем обаче необходимите мерки, а времето не чака. Цяло се пренебрегва въпроса за промената в климата. Пренебрегват се последиците от затоплянето на климата за населението на Земята. Промената в климата вероятно ще предизвика специални причини за повече жертви, отколкото всички войни, водени в историята на човечеството. Тя ще имат катастрофални последици за биоразнообразието. Всичко това се замита на страна, тъй като на първо място се поставят печалбите на корпорациите и задоволяването на акционерите. Наместо да се търсят альтернативни средства за транспорт. Това е много късоглед подход. И ако погледнете, примерно, Китай, Япония, например, Те са много по-напред по отношение на хибридните и електрически превозни средства. Защото в Европа ние се лутаме в един лабиринт от криви огледала. Трябва да създадем устойчиви условия в Европа, за да могат бъдещите поколения да живеят както трябва. Дали това искаме да правим или да кажем след нас потоп? А, подписахме парижките споразумения, но смятам, че недостатъчно до сега е направено, за да се реализират целите на, от парижското споразумение. Затова са необходими радикални мерки за намаляване на емисиите от CO2, както в транспорта, така и в селското стопанство, пък и другаде. До 15-20% до 25-та година – и 30% до 2030 година. Това е от жизнено важно значение. За тази цел необходима е примерно мрежа от станции за зареждане на електромобилите, така както имаме мрежа от бензиностанции в момента. Но това ще а, създаде нови трудности, тъй като електрическите автомобили няма да създават толкова много работни места, колкото създават бензиновите. Но това трябва да бъде приносът за намаляване на емисиите от СО2 чрез произвеждане, произвеждане на а, автомобили, с, които имат ниски емисии и тази цел да се постави над целта за по-големи печалби моята група, пък и други, споделят амбициозните цели, формулирани от докладчика и поздравявам го за тях. Благодаря. Господа Еньо. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че най-сетне обсъждаме този въпрос. Крайно време е Европа да въведе споредби, свързани с емисиите на тежкотоварните превозни средства. И трябва да запълним тази пропаст между, нашите, между нас и нашите конкуренти, които са далеч по-напред в това отношение. И моментът е наистина подходящ трябва обаче да работим конструктивно. След регламента за сертифицирането и регламента за контрола върху информацията за консумацията на гориво и емисиите на въглероден диоксид. И факта, че камионите, автобусите не са обхванати от законодателни рамки в това отношение, е крайно време да се промени. Докладчикът ясно подчерта това и поради факта, че се увеличава обема на дейността на транспортната дейност, това ще доведе и до увеличаване на емисиите. И ако нещата останат така, няма да е, има полза от иновациите, които биха могли да бъдат въведени. Така че трябва да се осъществи намаляване на тези емисии до 2030 година. като се наблегне на развитие на електромобилите. Но нещо ми се струва абсурдно тук. След като разполагаме вече с някои технологии, технологии, които ще подобрят до 100%, ще увеличат рендемана Е, и това е, би довело до е, хиляди на економии, но за това трябва да разполагаме за съответната законова рамка. Съществуват само възможности, но дали това ще бъде достатъчен стимул за предприятията, защото те няма да е, вложат средства в нещо, което няма задължителен характер. Комисията е, се допита до превозвачите, които предложиха минус 24% до 2025 е, година и нулеви емисии. През 2025 година трябва да постигнем поне 10% на, на емисиите до 25%, т.е. 10% камиони с нулеви емисии и 25% намаление на емисиите. Електромобилите е, с възможен вариант, включително и за тежкотоварните превозни средства. Превозвачите поне твърдят това. И наистина е, смятам, че моментът е подходящ и за е, изоставяне на дизеловото гориво. Така че предложенията на докладчика са в правилна посока – И втвърдяването на изискванията до 2025-2030 година можем да подкрепим. Трябва да се наблегне на стимулите, стимулирането на развитието и а, на иновациите, така че да се премине към нулеви и ниски емисии с известна гъвкавост за производителите с известни компенсации за тези, които реагират най-бързо и бурно. Благодаря. С това приключихме с докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за неговата работа. Мисля, че предложението на комисията е балансирано и реалистично. И както бе споменато, парламента трябва да бъде по-амбициозен. В техническа гледна точка е възможно да бъдем и по-амбициозни, да искаме повече. Но потребителят ще трябва да плаща. Производствените разходи ще бъдат проблем. Защото това е проблем, който трябва да решаваме и да видим как той ще въздейства върху потребителите. Необходима е гъвкавост и технологична неутралност. Колкото за електрическите превозни средства, трябва да разглеждаме всичко в контекст. Става дума за акумулатори, които са качени на колела и тези акумулатори имат определен срок на използване. Те не функционират като батериите на мобилни, мобилните ни телефони, на нашите GSM-и. Всичко това трябва да се има предвид. Трябва да анализираме контекста, защото махалото, както знаете, се залюля от... Първо беше към дизела, след това минаваме към бензинови двигатели. Поради дребните прахови частици вече не искаме дизелови двигатели. Но предложението, което правим, трябва да бъдат реалистични. Защото замърсяването от автомобилния транспорт в Европа е значително. Благодаря. Иска ли някой друг думата по тази тема? Ако няма желаящи, ще дам пак думата на господин а, представителят на Европейската комисия. Благодаря за поканата, отправена към комисията да участва на това заседание. Благодаря на докладчика за неговите предложения. Дискусията тук бе много интересна. И първото, което ще кажа е, че е, работим в една и съща, движим се в една и съща посока. Искаме да намалим емисиите от СО2, защото ако не направим, правим нищо, те ще се продължат да се увеличават. Без, без споменат е, и гледната точка на потребителите. А, е, а, те ще получат значителни, ще могат да направят значителни спестявания, ако имаме стандарти за тежкотварните автомобили. Искаме иновациите да продължат, да вдигнем летвата и по-високо, за да може да насърчим конкуренцията, която не трябва да бъде в никакъв начин застрашавана. Истина е, че за първи път ние се заемаме с емисиите от тежкотварните превозни средства и възприемаме един по-етапен подход, стъпка по стъпка. Още през 22 година ще направим преглед на постигнатото. Все още нямаме базовите стоености, ще използваме данните за 2019 -та възоснова на неодавнашното направено предложение за мониторинг. И трябва да имаме данните поне за две години, за да може да установим изходните нива. Това е и въпросът повдигнат от господин Торвалц. Няма ли да може а, производителите да си играят, да шикалкавят, като използват данните за 2019? Разбира се, умелите инженери могат да направят много неща, но трябва да бъдем много сторо, много внимателни. Трябва да помислим и за ролята на вектор. Нещо, което система, която е неутрална и може ще бъде подложена на проверка предвидните години – и истина е, че тя ще трябва да бъде усъвършенствана и усъвременявана тази система Вектор. В момента тя обхваща само определени тежкотварни превозни средства. В момента насочваме вниманието си главно към онези превозни средства, които а, покриват голям километраж в годината и там им голям път е потенциалът за спестяване на гориво. Възосновата на, възоснова на оценката на въздействието, което няколко пъти преработвахме и разглеждахме преди да бъде а, публикувано. целта е 15 до 20%. 20% впрочем могат да бъдат постигнати само ако всичко сработи така, както очакваме. Защото ако погледнем съществуващите технологии, някои производители използват едни технологии, други производстват други, но не сме сигурни дали всички имат на разположение всичко, което може да се използва. Може би целта да, да изглежда прекалено амбициозно, господин Матиус вече не е тук, но ние мислим, че тя е постижима. Това е също особено важно. В предложението не включваме определени категории превозни средства, където може да, вероятно ще се върви към електрификация. Причината за това е липсата на данни, така че не може да направим оценка на въздействието. Ще се върнем обаче през 2020 година, през 2022 година към тези возила. Автобусите и междуградските автобуси, за да видим с каква технология разполагаме. При автобусите, например, техниката се развива доста бързо и се очакваме, че през 2022 година ще може да направим оценка на въздействието. Това, е което мога да кажа по отношение на стимулите за превозните средства с ниски нулеви емисии. През 2022 година ще преразгледаме нещата в основа на допълнителна информация. А може би си спомняте, че когато въвеждахме законодателството за колите, взехме преди така наречените суперкредити – и очаквахме, че може да преминем към тези нови технологии. Колкото за разходоефективни технологии, тук също е необходима определена гъвкавост. Като се има предвид структурата на тежкотварните превозни средства, автобусите, междуградските автобуси и техният експлуатационен живот е много по-дълъг, отколкото на автомобилите. А също така по отношение на управлението, мисля, че правим това, което правим успоредно с усилията ни за автомобилите, за колите, леките автомобили. За да може да насърчим производителите да възприемат новите технологии, а не да се стремат само да получат премията. Неотдавна стана ясно, че те са доста разтревожени от нивото на наказателните глоби, на санкциите. Необходимо е също така скоро ще бъде публикувано изследване на тези различни технологии. Нещо, с което ще се взема през едните седмици. В най-скоро време ще, бъде оповестен, ще бъдат оповестени резултатите от това изследване. И тогава ще стане още по-ясно на какви допускания а, се опира оценката на въздействието. Това е една от а, сериозно изследване, което се опитва и да бъде много реалистично, да установи какво на практика наистина може да бъде направено. И на последно място въпроса за горивата. Очевидно от страна на комисията, може би за разлика от леките автомобили, необходимо е да подходим по-широко. Разбира се, необходимо е електрифицирането на превозните средства, но когато става дума за превозните средства, които пътуват на големи разстояния, там трябва да се потърсят други технологии, за да се намалят въглеродните емисии на тежкотоварните автомобили. И всичко това е обект на директивата за възобновината енергия, в която в момента се обсъжда с нашите съзаконодатели. Трябва да помислим дали а, из, нещата трябва да бъдат включени и там. Дали ще стигнем до същото заключение за камионите, така както за леките автомобили. В такъв случай не трябва да има дублиране едно и също нещо да се брои два пъти, когато става дума за ползата от тези мерки. Отговорността в случая ще бъде на производителя. Производителите, разбира се, не знаят с, с какво ще зареждат шофьорите на камиони, дали ще бъде биогориво, дали ще бъде дизел или биогаз. Трябва да продължим по, по, по, в тази насока, да работим така, както работихме по предложенията за леките автомобили. Съжалявам, че малко по-длъжко говорих днес, но надявам се да има полза от тези предложения. Благодаря. господин Ейхаут. Искам най-напред да благодаря на докладчите в Сянка, на всички депутати, които участвах в тази дискусия. Искам да благодаря и на Европейската комисия за разясненията, които ни даде. Надявам се, че ще получим допълнителната информация, защото ако може да се взема тези мерки за смазочните материали, тогава ще трябва да има някой да си променят професията, да работи, почне да работят друго. И така, за да обобща. Въпросът е как да намерим равновесие, баланс между нещата. От една страна електрическите е, двигатели в, в случая са една нова технология. А, трябва се, успоредно с електрическите автомобили да подобряваме и усъвършенстваме двигателите с вътрешно горене. За да достигнем 15-20%, трябва също така и да подобрим параметрите на двигателите с вътрешно горене. Така че след 2025 година да постигнем стръмно намаляване на емисиите. Чух Христо тук каза, че той иска да използва дори още по-високи суперкредити, но Нилс е, е, има съмнения по отношение на тези суперкредити. Ние също имаме подобни съмнения. Значи това са неща, които, за които трябва да се, по които трябва да се помисли. В случая така доста скромни изисквания предявяваме към всички категории. Според мен това е правилният подход. Това ще бъде един ефективен инструмент. И е, някои е, тук казаха, е, че не политиците могат да решат проблемите за технологията. Ние даваме, поставяме изискването за превозни средства с ниски или нулеви емисии. Ако, ако искаме да кажем, че ние Нямаме отношение към техниката, която ще се използва, но искаме да използваме супер кредити, ще влезем в противоречие. Значи знаем, че за емисии, природните средства с ниски или нулеви емисии са необходими специфични а, инструменти, а, както и за двигателите с вътрешно горене. Значи, ако сме съгласни, че и по двете линии трябва да се работи, а, с това а, са съгласни и колегите. А, и кратко по отношение на данните за 2019 година и възможната инфлация на тези данни. Виждаме тези опасности, ще се опитаме да намалим тяхното въздействие, доколкото е възможно. Както и Кристоф каза, затова предлагаме различни методи. Ако не може да постигнем тези цели през 2020, трябва да има вградена възможност за гъвкаво реагиране, за да постигнем поне с целите за 2300. И накрая, на няколко пъти чух да се каза а, за прегледа през 2020, 2022. А, например, за автобусите, трябва е да кажа, не може да чакаме до 2022. И тук вече сме свидетели на резултати. И очакваме комисията. Това ще бъде една нова комисия, а тогава новоизбрана, не друга, ще направи оценка на въздействието. Не може да чакаме до тогава. По тези въпроси трябва да вървим по-бързо още от сега. А пък прегледа през 2022 година ще бъде инструмент, с който ще може да направим необходимите корекции, ако това е необходимо. Не трябва да губим ценно време. Господин Екс с право каза, че не разполагаме с подобно време. Също от гледна точка на иновациите, трябва да кажа, че докато обсъждаме този въпрос, в много други части на света вече са въведени такива цели. Ние сме като че ли последният континент, който формулира подобни цели. Не трябва, значи, не губим не само време, не трябва и да се лишаваме от възможностите за използване на новаторски решения. Председателката благодаря. С това приключваме дебатът по тази тема. До 4 септември е срокът за внасяне на изменения но много пъти сме обсъждали тези въпроси. 4 септември през октомври ще гласуваме. Осма точка от дневния ред Европейски фонд за регионално развитие и Кохезион фонд. Имаме проекто становище по този, по този тема. Докладчик е госпожа Конечна. Имате думата, госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, позволете ми съвсем накратко да кажа няколко думи за становището. Комисията прие проекта за многогодишна е, финансова рамка от 20 до 25 година. А тя е, включва и е, предвижда Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд. Значи и ФЕДЕР, и Кохезионният фонд предвиждат мерки за постигане на екологични цени и цели за предотвратяване на климатичните изменения – ще има по-големи инвестиции в намаляване на въглеродните емисии, за постигане на кръгова економика, за интелигентни енергийни системи, за съхраняване на, на енергия, намаляване на нивата на замърсяване. А, този проект а, а, е, доста добре реагира а, на предизвикателствата, които сме изправени, затова не предлагам големи изменения, само а, някои приоритети съм а, изменила. Многогодишната финансова рамка предвижда необходимата модернизация на инфраструктурата за постигане на амбициозните цели по отношение на околната среда, транспорта, управлението на отпадъците и в рамките постигане на целите на Парижкото споразумение. В в някои случаи това ще доведе до намаляване на броя на работните места. А, с тази цел са насочени 50% от публичните инвестиции. Но като се има предвид, че очаквам поне половината от кохезионния фонд ще бъде използван за екологични проекти и проекти за намаляване на въздействието на климатичните изменения, няма да има достатъчно средства за другите цели. Използването на тези фондове трябва да се подобри с, чрез глобалните планове на страните членки за постигане на целите през 2030 година, намаляване на въглеродните емисии. За това предлагам 5% намаляване по първа цел за сметка на втора цел. За да може радикално да се намали замърсяването и въглеродните емисии. За тази цел трябва да се използва в по-голяма степен превозни средства с нулеви емисии също така да се използват много мултимодални средства за градски транспорт. И да се така, принудят страните членки да побързат с приемането на тези цели. 16% от всички станции за зареждане на електромобили са само в 4 страни членки. Мисля, че е необходимо а, да предложим на страните членки възможността да финансират а, инфраструктура а, за движение, за преводни средства с ниски емисии, въглеродни емисии. А, това трябва да отговаря на глобалните цели за намаляване на емисиите. Станахме станахме и на най-голямата суша от много години през а, изминалото лято. Тук е необходимо значи, да се търсят новаторски решения за да се, и да се увеличат инвестициите за а, водоисточниците, за а, питейна вода а, и други такива необходими ресурси. Необходимо е също така борба с, с ушумяването и светлинното замърсяване, за да може да се постигнат целите на кръговата економика и а, да се обърне внимание на медицинските грижи. Очаквам богат дебат и с нетърпение очаквам вашите мнения. Готова съм да приема всички разумни предложения, които ще направите. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя комисията за този дързък опит да упрости процедурата и да включи под един чадър различни програми, като например социалната програма и двата фанда, които обсъждаме в момента. Фонда за регионално развитие и кохезионни фонд са цялостни програми, сложни програми. При настоящата финансова рамка те предполагат значително финансиране. Но аз съм разочарован от това, че по предложението на комисията е, средствата по тези фондове са намалени наполовина и аз съм съгласен с е, идеята на госпожа Конечна, че е, съкръщенията са чувствителни. Смятам, че всеки трансфер между фондовете трябва да бъде надлежно обоснован защото това може да се отрази отрицателно на резултатите. Е, приветствам предложението на комисията е, за концентриране на политическите цели, е, преход към инвестиция в кръгова економика, мобилност и допълняемост между регионалните планове. Това предполага насърчаване на устойчивото развитие, интегрирано развитие на градска среда. Колкото до регионите, и тук е, е, текста на комисията трябва да се подобри и е, мисля, че регионал... намаляването на регионалните различия трябва да остане една от нашите основни цели. Положението е различно в различните области. Политическата ситуация също е различна и това трябва да се вземе предвид. С други думи, трябва да финансираме повечето региони на Европейския съюз, както и тези, които са най-неразвити, като например северо-источната част на Румъния на границата с Молдова и с Украина. Можем да посочим и други примери от Харватия, България и Полша трябва да се развива инфраструктурата, да има устойчиво градско развитие. Е, знаем, че има разлики в стандарта на живот в е, различните региони на Европейския съюз. Конкретно предложение е, приоритет на инвестициите в регионите с нисък брутен вътрешен продукт – да почувстват хората, че са част от Европейския съюз. Е, това да има е, реално измерение. Поне 10% от регионите, които споменах, се нуждаят от е, инвестиции. Имам предвид регионите, които споменах. 50 процента от публичните инвестиции предполагат повече средства. Има необходимост от такива средства, е, за да се развият тези региони. В доклада на госпожа Конечна има интересно предложение е, за е, станции за превозни средства с ниски емисии. Това трябва да бъде приоритет за някои региони, но за по-слабо развити региони това не би трябвало да бъде приоритет. Тоест трябва да се търси среда, някаква златна среда, да има възможност за адаптиране съобразно нуждите на въпросните региони. Трябва да се съсредоточим върху устойчиво управление и на водите ни. Е, трябва да вземем мерки за е, управление на сушите и на наводненията. Кохезионната политика е необходима за реална кръгова економика. По този начин страните ще могат да модернизират инсталациите за преработка на отпадъци. Или ще могат да изградят такива инсталации, когато те не съществуват. трябва да се съсредоточим и върху подобряването на здравословното състояние на европейските граждани. Болниците в най-неразвитите региони не получават инвестиции, няма достъп до здравни грижи, няма достъп до лекари трябва да има синергия между Европейския социален фонд и неговата част, предназначена за здравеопазването, е както и стълба за социалните права. Трябва да се опитаме да намалим разликите между регионите е, чрез достъп до гъвкаво финансиране за най-неразвитите райони. Госпожа Сърба. Майкро. Doamna, aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă Благодаря на докладчика за нейната работа. Няма никакво съмнение. За никакво съмнение в, от ползата за Фонда за регионално развитие и Кохезонния фонд. За съжаление, средствата за тези фондове бяха значително намалени в сравнение с предишният финансов период. Радвам се, че е, целите защита на околната среда са приоритет. Но наред с е- енергийната ефективност, приспособяването към е, промените в климата, управляването и запазване на биоразнообразието – трябва да се добави и устойчивото управление на отпадъците. Това са постижими цели. Трябва да бъдат приоритетни цели, когато става дума за разпределенето на средствата. Подкрепям зеленото финансиране и смятам, че трябва да се ръководим от този принцип – инвестициите в медицинските изследвания и инфраструктура трябва да получат по-голяма подкрепа. Очаквам добро сътрудничество с докладчика и докладчите в сянка. Благодаря ви и за краткостта, казва председателката. Господа Арис и господин Дятенбай. Ценя подхода на комисията за следващата многогодишна финансова рамка. Да се помогне на регионите, да си помогнат сами. Това ще спомогне за прехода към нисковъглеродна економика и да може промишлеността да отговори на исканията на пазарите, утрешните пазари. Така че те да са независими от субсидиите. Необходимо е силно присъствие във всички е, региони на Европейския съюз и подпомагане на регионалното развитие. Е, всичко това трябва да е, допринесе за постигане на целите на Парижското споразумение. Докладчикът конечна подчертава значението на реформирането на транспортната инфраструктура. Има един въпрос обаче, дали докладчикът трябва да включва многомодалния транспорт в цели втора и включително и в, и в трета цел. Мисля, че а, този многомодален транспорт трябва да бъде включен само в една от целите. Благодаря. Thank you very much. Now, Mr. Skrulak. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм в голяма степен съгласен с докладчика и а, с това да се използват а, дове, които не са насочени по-специално към климатичните проблеми и по този начин се пренебрегват проекти насочени към опазване на околната среда. Така че искам да споделя следното. Един от големите успехи на нашата комисия е кръговата економика и трябва да направим всичко възможно, за да придадем живот на всичко свързано с тази економика. И включването на кръговата економика в дата фонда. Държавите членки трябва да посочат тези цели, които допринасят за развитието на регионите и е, повишаване на качеството на живота на гражданите. И тези фондове трябва да бъдат двигатели на промяната, да се а, насочи а, бизнес модела а, на економиката тази посока. Но, разбира се, трябва да бъдем внимателни и осторожни по разходването на тези средства. Господин Гилен, от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да участваме и възможност да се изкажем днес след обед. Искам да благодаря на докладчика за нейният положителен, конструктивен подход Приветствам а, това, че тя признава а, усилията на комисията в рамките на кохезионната политика да се върви към ниско въглеродна Европа. Специално кохезионния фонд е ключов елемент, който допринася за постигането на тази цел. Индикативните проценти за ниско въглеродна, по-зелена Европа са по-високи от средното заложено в бюджета на комисията за след 2020 година. Именно поради това, че тези фондове подкрепят и ще продължат да подкрепят а, примерите, за които чухме днес след обед. Ще се спра на два въпроса, ако ми разрешите, първо, структурата на регламента. Значи, говорим за фондоспецифични регламент, регламент, регулатирани условия. Освен тези регламенти, има един общ регламент, наречен регламент за общоприложимите изисквания. Той координира действието на отделните фондове. И тук се включват и елементите, за които някои от почитаемите депутати изразиха, за които изразиха загриженост. Всички тези подробности са включени в регламента за общоприложимите условия, а не в регламентите за отделните фондове. най-бедните е, региони на Европейския съюз ще получат повече средства по Кохезионния фонд след 2020 година, отколкото получават сега. Тоест, направо, ще увеличим концентрацията на средствата, които отделяме за тези региони. И накрая искам да подчертая, че текстът на този регламент е кратък. И това е направено не случайно. Това е част от нашите усилия за упростяване на законодателството, за значителното намаляване на броя законодателни актове и количеството текстове. Успяваме по този начин да намалим наполовина обема на регламентите. Това не винаги автоматично означава и опростяване. Съкръщаването не винаги означава опростяване но се опитваме да избегнем в рамките на възможното изброяването прекалено подробно различните възможни действия и дейности. Постигането на целите на кохезионната политика е чрез съвместна дейност на страните членки и регионите. Ние искаме да предписваме подробно на ниво регламент е, какво трябва да се направи, за да вградим необходимата гъвкавост, да могат страните и регионите да адаптират своите програми, като възприемат най-подходящата съчетание от мерки. Това може би обяснява защо е, понякога не виждате а, е, нивото на подробни, подробности, а, което примерно ще видите, когато става дума за кръговата економика, за здравеопазването и здравеопазването, и, а, и здравето, и кръговата економика са включени тук, но няма подробни примери. Това е направено умишлено, за да се дадат рамки, в които а, да има възможност за гъвкавост, а, когато се решават въпросите на място. А, надявам се, че по този начин успях да обясня нашия подход. Благодаря, господа, Конечна. Е, имате думата за заключение. Ще бъда кратка. Благодаря на колегите, на съдокладчиците. С нетърпение очаквах дискусията и разбира се, оставам готова да приема вашите предложения така че да осъществя този трансфер между различните цели. От една страна а, добавих нещо, от друга съкратих, така или иначе с нетърпение очаквам вашите предложения. Ще гласуваме на 18 октомври, с това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към последната точка от нашия дневен ред. А, това е приемане на проектостановище относно нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Трябва да ви кажа, че е, комисията Агри реши да изтегли напред датата и от е, нас се очаква да приемем становище. Има много кратък срок за внасяне на изменения. Госпожа Аюсо, докладчика, вече е уведомена за това. Срокът за внасяне на е утре 2 часа след обед. Нека чуем какво има да ни каже докладчикът. Благодаря госпожо председател. Действително, комисията ускори процедурата. Това предложение се опира на следното. В тази верига има силни звена, има и доста по-слаби. Самите земеделски стопани, особено малките и дребните и средни земеделски стопани. Така че нашата цел е, е да се избегнат нелоялните търговски практики в отделните страни. Общата селско-стопанска политика въведе някои нови разпоредби за подобряване на позициите на земеделските стопани на пазара. Има инструмент в тази верига, който има доброволен характер. Има и набор от добри практики, но те са крайно недостатъчни за да се преборят нелоялните търговски практики. 20 държави на Европейския съюз, включително и Испания, законодателство за борба с нелоялните практики. Във всички случаи, благодаря на комисията за това, че е предложила минималните стандарти за борба с този вид практики. Това е едно добро предложение, но смятам, че можем да подобрим някои негови аспекти. Предлагам няколко изменения а, доклада, но смятам, че обхвата е прекалено рестриктивен а, по отношение на отношенията между отделните звена. Тъй като всички звена трябва да бъдат защитени, предлагам да бъде разширено приложното поле, с което имат връзка първо, второ, трето до пето изменение. Освен това предлагаме по-рестриктивно законодателство от предложението за директива не само в някои от членовете, които предлага комисията. 21 изменение, например, защото някои от нелоялните търговски практики не са обхванати в това предложение. В тази посока е моето 17-то изменение. Освен това, писмените договори са препоръчително условие, позволяващо да се избегнат нелоялните практики. Комисията не предвижда подписването на такива договори във всички държави членки – И тук въвеждаме задължителни писмени договори, възможност, която трябва да бъде приета в държавите членки. Това е 22-ро изменение. Според мен то може да подобри ситуацията Също така би следвало да прилагаме един и същи метод за санкциониране на тези практики. Е, подобно на практиката в други сфери на дейност, например риболова, е, това е изменение 27, което почива на практиката в е, други законодателства. Така или иначе трябва да има някаква санкция. Държавите членки би е, следвало е, да проследяват е, тези нелоялни е, практики и това би е, благоприятствало обмена на данни между държавите членки и е, комисията. Това е изменение 28. Това са измененията, които е, предлагам на вашето внимание. До утре е срокът за внасяне на изменения от ваша страна. Благодаря много. Mulțumesc, doamna președinte. Например... Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчицата. Смятам, че се подобрява предложението на комисията. Нелоялната търговска практика е, води до разхищение на храни, до занижение на качеството, т.е. трябва в максимална степен да ограничим това. В много държави членки на Европейския съюз има съответното законодателство е, ние Приехме законодателното предложение на комисията, но в някакъв степен съм разочарован. Очаквах предложението да бъде по-амбициозно, по-цялостно, е, но мисля, че докладчицата го подобрява в значителна степен. Е, смятам, че трябва да се разшири приложното поле на предложението. Освен това смятам, че е, трябва да разширим списъка от нелоялни практики е, трябва да имаме предвид, че много практики не са посочени. Нека в директивата да има изчерпателен списък на нелоялни търговски практики. Е, освен това, производителите възразяват, че търговците не винаги спазват принципа на поверителност. Следващи изказващ се. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Аюсо за разработеното становище. Благодаря и на комисията. Въпросът е много важен. Говорим за измами от страна на съскостопанските производители, разхищение на храни. Говорим за малки и средни предприятия, които произвеждат храни. Примерно в Полша капини се е, продават от, от производителите ги продават на 0,10 цента от еврото, а после се продават за 4 евро. Тоест, е, е, виждате, че 40 пъти е увеличена продажната цена. Е, това е за, на национално ниво. Говорим е, е, е, за унези, които продават както на едро, така и на дребно. Е, трябва да има европейско регламентиране, за да се ограничи подобна практика. Трябва да се предвидят и санкции. Това не е етично, не е нравствено и заради това трябва да се санкционира. Искам да попитам докладчицата защо кооперативите са изключени от е, приложното поле. Е, това е проблем, който може да засегне всеки е, оператор но злоупотребите обикновено се извършват от големи търговци. Утре ще внеса изменения. Председателката, благодаря. Следващи изказващ се. Благодаря. Благодаря на докладчета за чудесната работа по доклада. Искам да бъда кратък. Като цяло, е, всички са против е, нелоялна търговска практика. т.е. трябва да се справим с явлението. Въпросът е как, какви мерки са ни необходими и доколко е необходимо европейско законодателство. Европейската комисия направи предложение, придружено от оценка на въздействието. В заключение трябва да е, бъдат е, закрилени най-слабите, т.е. там, е, където има най-малко участие в пълната хранителна верига. Според мен трябва да включим цялата хранителна верига и всички да имат еднакви възможности и еднакви шансове. Докато онова, което виждаме в момента и колегите се опитват да внесат изменения по това предложение. Имахме дискусии в групата АЛДЕ. Искаме първо да се разшири обхвата на предложението на Европейската комисия. Ние няма да решаваме проблеми, които не са на лице, но виждаме, е, че има някаква емоция. Да се справим с всяка нелоялна търговска практика. Но мисля, че не виждаме отрицателните последици от разширението на обхвата. Може би има основателни доводи в полза на гъвкавост. Ето защо въпросът ми към Европейската комисия е защо по настоящото предложение обхватът е такъв какъвто е, и е, как се отнасят към наши предложения за разширение на това обхватно поле. На второ място виждаме разлики между различните държави членки. Някои държави членки имат национално законодателство е, за нелоялни търговски практики. В други държави членки националното законодателство не е толкова съвършено, бих казал. Та, да. Мисля, че е добре на европейско ниво да има е, съответната рамка, в нея да е, има и обмен на най-добра практика, но все пак е, националното законодателство е по-целесообразно. Пример, е, на европейско ниво може да има еднороден подход. Е, това ме безпокои. Аз не съм изцяло против европейско законодателство, просто искам да отправя тези въпроси към Европейската комисия. Председателката, госпожа Конечна. Накратко. Благодаря. Е, знам, че имаме малко време. Имахме малко време и за е, разработването на това предложение. А то е важно, защото се отразява на целия европейски пазар. Имаме и твърде малко време за да го обсъдим. Съжалявам, защото въздействието ще бъде жизнено важно и за производителите, и за гражданите. Е, е, и изобщо за селското стопанство. Има национални е, права, има национално законодателство, но то е много разнородно. Няма механизъм за координация. Ние трябва да разработим качествено становище, защото то ще се отрази значително на много държави членки. Ако говорим за връзките с малките и средни предприятия, ние можем да говорим само за връзки между тях, но тази нелоялна практика не се отнася само за тях. Е, такава нелоялна практика се отразява на е, цялата хранителна е, верига, в предложението няма и определение на нелоялна търговска практика. А все пак има списък. Какво означава нелоялна търговска практика? В някои държави членки има изчерпателен списък на такива практики, но държавите членки трябва да променят списъка, защото предприятията са се научили да го заобикалят. В така или Иначе, ако дадена практика изчезне, се появяват други такива нелоялни практики. Примерно така се държат е, е, големите мултинационални компании. Е, комисията се прави, че, че нищо не се случва. Списъкът е недостатъчен. Директивата трябва да се прилага спрямо договори, но не всичко може да се третира с договори. Може много лесно да се заобиколи директивата. Още повече, че ако тя се прилага спрямо доставчик и клиент. Но това не трябва да включва само договорите, а изобщо връзките между доставчик и потребител. В тря... има практика, която може да бъде изключително вредна. В директивата просто се подкрепя онова, което вече става в държавите членки. Дава се възможност на многонационалните компании да действат възоснова на парите. И е, в момента нямаме време. Искам да кажа, че ще предложа изменения, че ще се боря, за да се приемате. А, а, председателката трябва да бъде на английски. Е, това, което предлагате е до утре. Perché eh, in 20 dei 27 paesi attuali dell'Unione Europea eh, abbiamo. Per, eh, eh, има 27 различни национални законодателства. В много страни те не се прилагат. Като си има предвид е, активния търговски обмен, трябва да има европейско хармонизиране. Аз го подкрепям. Аз е, съм е, съгласен с докладчицата. Трябва всички земеделски продукти да бъдат включени в директивата трябва е, предложението на комисията е, да включи и други продукти. Е, сега възниква и проблема с продажби на загуба, т.е. промоционални продажби в края на годината. Те тежат много на малките производители, на малките средни предприятия, които са в началото на веригата. Естествено, че е на лице договорно право, но но договорното право има граници в много от нашите държави членки и ние знаем това. Трябва да се засили дисциплината, трябва е, да се осъзнае за какво става въпрос. Е, има и положителни резултати, когато е, имаше мобилизация в определени страни за в подкрепа на производителите в различни части от хранителната верига. В определени страни имаше резултати, но е, в други страни направените препоръки бързо бяха заобиколени, така че трябва да разчистим малко терена и е, да има по-ясна рамка. И накрая, е, какво предполага това? Трябва да се предвидят санкции за онези, които е, извършват нарушения. И в похранителната верига, която е дълга и разнородна, в момента страдат малките защото е, в края на краищата последна дума имат супермаркетите. Е, имате е, думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че предложението е резултат от дълъг и труден процес. И е, ако включим всички фази, процесът продължи повече от 10 години в края на краищата ние излагаме всички е, доводи, всички факти, е, за да обосновем е, предложената у нас директива. Мисля, че има шанс директивата да се приеме преди да изтече мандата на настоящия парламент. Това обсъждахме и с колегите ви в комисия Агри. Господин Декастро е съгласен с подобен подход. Никой не знае какво ще стане с предложението, ако не бъде прието по време на е, мандат на настоящия парламент. Има е, възможности, те трябва да се използват. Един въпрос, който е, докладчика повдигна, беше въпроса за разширението на обхвата на директивата. Защо е, комисията предлага защита на малките средни предприятия срещу големите вериги? Защото смятаме, че трябва да е, защитим слабия срещу силния. Не виждаме основание за защита на многонационални производители на храни е, срещу големи търговци на едро. Защо да защитим Unilever срещу Карфур? до сега не съм видял е, приемлив повод, е, довод. В момента е, работим по член 43 е, от договора, той се отнася за селското стопанство. Трябва да внимаваме да не отидем твърде далеч и да се отдалечим от е, земеделските стопани. Именно тях искаме да защитим колкото до търговските връзки между е, дружества, които не се занимават с земеделско стопанство, например многонационална компания, която продава или търговци на едро. Това е рисковано. Внимателно го анализирахме и за това се ограничихме до малките средни предприятия предложихме директива, която е, трябва да гарантира минимална хармонизация на европейско ниво. Казахме, че има само 20 държави членки, които имат законодателство. Това е абсолютно различно законодателство. Освен това има 7 държави членки без каквото и да било законодателство. Така че задачата ни е да постигнем баланс. Баланс – между законодателство от най-различен тип и пълно отсъствие на законодателство и е, това по някакъв начин да се съчетае. И ние смятаме, че чрез подход на минимално хармонизиране това може да се постигне. Затова сме посочили най-вредните, нелоялни търговски практики, е, е, по които вече има някак... нещо предвидено в някои държави членки. Това е и в духа на принципа на субсидиарност и е, онова, което предлагаме е свързано с, с частната автономия. Това е основен принцип, е, частен принцип в е, правото. Сега искам да направя няколко коментара по измененията. Е, I would like to start with the amendments 18, 20 and 21, which would increase the number of practices the formulation of these uh, practices. Така, формулировките в тези изменения са толкова широки, че е, е, ще стигнат от минимална хармонизация до пълна хармонизация, а ние не смятаме, че това трябва да се прави. On a, on a limited number of amendments and make some comments, starting with Amendment 8, which excludes corporate. Защо са изключени кооперативите от приложението на директивата? Няма причина за това. Има директиви. И, и, ние е, е, ще отречем правото на кооперативите да се защитят е, срещу това, което е най-близко според нас до нелоялна търговска практика. Това противоречи на разпоредбите на ОСП. Там е, също е, се обсъждат е, договорни взаимоотношения и тази директива също покрива кооперативите. Следващото изменение, 17-то, това също е понятие, което трудно се прилага на практика. Трябва да се имат предвид финансовите планове на тези дружества, т.е. това трябва да се прилага разумно. Т.е. буди въпроси. На второ място не е покрито от обхвата на директивата, защото това не е практика, която играе роля е, при взаимоотношенията между доставчици и е, клиенти. Третото изменение е, държавите членки е, могат да направят писмения договор задължителен. Не е необходимо да им го казваме е, с директива. Има много разпоредби, които допускат доставчика, продавача да поиска писмен договор – така че тук е, не е, е необходимо ние е, да предвиждаме разпоредби. По изменение 27 аз имам предвид това. Някои критерии могат да са полезни за по-добра хармонизация, но Изменението, честно казано, предвижда драконовска мярка 2% от оборота. Дружества като Карфур, това са цифри, с които разполагам. Това, те имат оборот от 65 милиарда. Тогава ще има глоба от 1,3 милиона. Може би трябва да си помислите какво означава такава глоба. Тя е несъразмерна, особено когато трябва да се е, завиши тя при е, неспазване на изискванията за лоялна практика. Накратко, ние предлагаме минимална хармонизация. По този начин е, се създава нова схема. Е, тя може да се интегрира в правния ред на всяка държава членка и се отваря вратата е, е към институциите, за да постигнат съгласие преди края на мандата на този парламент, без да претоварваме лодката, бих казал, с прекалено много подробности. Благодаря. Госпожа Йосо. Благодаря много. Ще се помеча да бъда съвсем кратка. Подчертах, че е добре да разполагаме с подобен текст. Опита в моята страна е много добър. Производителите са доволни. що се отнася до земеделските кооперативи, не за тях става дума тук за земеделските производители. Да, Карфур продава и а, такива стоки, но що се отнася до нелоялните практики, те са много на брой. В осмо изменение връзката между кооператива и членовете му – е различен в отделните държави. В някои държави има закон, който урежда тези въпроси. В Испания нещата, практиката е добра. Más normal. Después los contratos escritos, pues ya he dicho que debe ser. По-нататък, по отношение на договорите, те трябва да има факултативен характер. Държавите членки трябва да вземат решение по това. А що се отнася до санкциите, не би трябвало да е върху оборота, а върху печалбата, извлечена от тази нелоялна практика. Again, uh,